Добро утро на всички колеги. Дадохме ви 5 минути, за да влезете в залата и да започнем гласуването по доклада във връзка с незаконния риболов. Доста сложно гласуване, защото до последния момент постъпваха изменения – В определен момент трябваше да сложим крайен срок за подаването на измененията, защото иначе всичко ще, ще стане прекалено сложно. И така, нека да започнем с гласуването. Във вас ли са картите за гласуване? Най-напред, нека да гласуваме изменение 20 от госпожа Хартон, начало на гласуването. Venga. Се cierra la votación. Край на гласуването. Отхвърля се с 9 гласа. Следващото изменение, което трябва да гласуваме. Компромисно изменение второ, начало. Две и три заедно, амблок гласуваме. Второ и трето. Край на гласуването. Приема се с единодушие. 15, 16, 17, 18 и 19 отпадат в такъв случай. А 5, 6 и 14 от НВ и 21 също отпадат. 22 гласуваме сега начало. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Компромисно 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отново се приема с единодушие. 24, 25, 26, 29, 28, 27 отпадат. Компромисно 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с единодушие. 335 отпадат. 31 гласуваме. Край на гласуването. Приема се с единодушие. 32. Начало. Край на гласуването. Приема се. 8 гласа за, 7 гласа против. 33-то. Всъщност това е оттеглено на Цукалас. 34-то отпада, защото 32-то беше прието. Компромисно 6-то. Начало. Край на гласуването. Приема се с единодушие. 36-то, 46-то отпадат. МВ-11, начало на гласуването. Се ла вотацион. Край на гласуването. И се отхвърля това изменение. МВ-13, то начало. Край на гласуването. Приема се 8 гласа за, 7 против. 37 начало. Край на гласуването. Приема се с единодушие. 38 и всички изменен, изменен господин Кристенсен. Всъщност давам думата сега на господин Кристенсен. Господин Кристенсен? Господин Ловейн. Госпож, госпожа Ловен, ще се опитам да представя изменението от господин Кристенсен. Приканва комисията да проучи преди края на 2012 година дали се възстановява риболова по такъв начин, че да се класифицира като риболов IUU и се предлага заличаването на останалата част от изменението и докладчика е за тези изменения. Благодаря начало на гласуването. Край на гласуването. Всъщност Имаме май прекалено много гласували и трябва да се поправи господин Галахър. Може би вие можете да направите нещо по въпроса. Нека да гласуваме от начало. Начало на гласуването за устно изменение първо. Начало на гласуването още веднъж. Край на гласуването. Приема се. A ver, la enmienda oral 1 del señor Cadec y Rivellini. Всъщност, извинявайте, сега сме на устно изменение. Първо Кадек Ривелини замества изменение 62 и 39. Един от вас може да вземе думата да представи това изменение. Няма нужда да се представя. Добре, такъв случай е начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 62, 39 отпадат, 40 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 41 начало. Край на гласуването. Приема се. Четирси второ. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно седмо. Начало. Начало. Край на гласуването. Приема се. 43, то 44, 45 и 90 отпадат. МВ20, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 11 на 8 гласа. Компромисно 8 разделно гласуване, което е поискано от страна на НП. И така, по първата част гласуваме. Край на гласуването. Приема се. По втората част гласуваме. Край на гласуването също се приема. 50-то, 85 отпадат. Моля ви да пазите тишина, защото иначе се обърквам. 50-85-то, NV7, 7, втората част отпадат. А компромис на девето, сега давам думата на докладчика останалите вносители. Госпожа Льовен, да, бихме искали да представим това изменение. Европейския съюз настоява да се преборим с проблемите в рибарството, като се прилагат съответните споразумения, споразумения за устойчив риболов и така нататък. Измененията са сходни на други изменения, които вече са приети в подобна, подобен дух. Това е свързано с политиката за развитие на рибарството и докладчик, разбира се, е за. Добре, някой друг, който да коментира в такъв случай, гласуваме. Компромисно 9. Компромисно девето начало на гласуването. Край. Приема се единодушно. 51, 52 и 72 отпадат. 9-3 също отпада. 54-то оттеглено. Компромисно 10-то начало. Край на гласуването. Приема се с единодушие. 55, 56, 57 отпадат. Компромисно 11. Гласуваме. Се Край на гласуването. Приема се с единодушие. 64, 48, 69 и 103 отпадат. 47 начало. Край на гласуването. Приема се. 49-то гласуваме. Край на гласуването. Приема се. NV19 е начало. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 12-то. Начало. Край на гласуването. Приема се. 59-то, 60-то и 61-во отпадат. 58-о начало. Край на гласуването. Приема се. 63-то. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 9-1. Начало. Край. Приема се. 9-2. Начало. Край. Приема се. 9-4. Начало. Приключване на гласуването. Приема се. 9.5. Начало. Край на гласуването. Приема се. 65-то начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Компромисно 13-то. Начало. Край. Приема се. 66, и 67 отпадат. 53-то гласуваме. Шефира. Край на гласуването. Приема се. 9-6. Начало. Край на гласуването. Приема се. NV18, NV21 отпадат. 9-7 начало. Край. Приема се. 68 начало. Край на гласуването. Отхвърля се с 11 на 9 гласа. 70-то. Начало на гласуването. Сефира. Край на гласуването. Приема се. Разделно гласуване по 71-во изменение по първата част. Начало на гласуването. Ще ¿De dónde quién ha puesto la alteración o la aquí? Está en la lista de votos. Bueno, pues ya está. Venga, primera parte. Се cierra. Край на гласуването. Приема се. Втората част, по втората част гласуваме. Cierra. Край на гласуването. Приема се. 73-то начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 74-то. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 75-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 76-то гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 77 начало. Край на гласуването. Приема се. 78 начало. Край. Отхвърля се. 79-то гласуваме. Край на гласуването. Приема се. По 80-то гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 81-во. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 82 начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 83-то начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 на 9 гласа. 84-то е оттеглено. Устно изменение второ. Също е оттеглено. 87-мо гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 88. Начало. Край на гласуването. Приема се. 89-то начало на гласуването. Край. Приема се. mv 9 първата част. Не, всъщност това отпада, защото 89 беше прието. 92 начало. Край на гласуването. Приема се. 14 на 6 гласа. NV9 също отпада. 91. Начало. По 91. Край на гласуването. Приема се. 93-то. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 95-то. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 94-то гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се. 96-то гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 97. Начало. Край на гласуването. Приема се. 98. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 99-то. Край на гласуването. Приема се. Изменение 100. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 101. Гласуваме. Край. Приема се. mv 10 отпада. Устно изменение трето. Начало. Край. Приема се. 102 е оттеглено МВ4. Начало на гласуването. Край. Приема се. 12 на 8 с по 104. Начало на гласуването. Край. Приема се. 86-то гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 105-то гласуваме. Край. 10 на 10 гласа. Отхвърля се. 107. Начало на гласуването. Приключваме. Отхвърля се. 108. Край на гласуването. <clears throat> Приема се. Компромис на 14-то начало. Край. Приема се. 109, 106, 110 и МВ-15, първата част отпадат. 111 се гласува сега. Начало. Край на гласуването. Приема се. Компромис на 15-то. Начало на гласуването. Край. Приема се. 113, 112, 114, 115, ЕМВ2 първата част отпадат. 116 гласуваме. Край. Приема се. 117 начало. Край. Отхвърля се. 118. Край на гласуването. Приема се. 119 то начало. Край. Приема се. 120 то начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 121. Край на гласуването. Приема се. 122. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Второ. Начало. Край. Отхвърля се. Трето, начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение четвърто. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Пето. Начало. Край. Отхвърля се. Шесто. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо. Седмо изменение отпада. Осмо е оттеглено. Но пък в тази връзка имаме устно изменение от господин Кристенсен, който не е тук. А да, всъщност заповядайте. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Тук чета четем, че е, става дума за незаконния риболов, който се равнява поне на 50% от улова в световен е, мащаб, което означава, че устойчивото управление на е, морските ресурси става абсолютно невъзможно. Край на гласуването. Приема се. Девето и десето отпадат. Единайсто изменение. Начало. Край на гласуването. Приема се. Дванайсто. Начало. Край. Приема се. Компромисно първо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 13, 23 и 14 отпадат. Резолюцията, така както е изменена, сега гласуваме по целия документ. Край на гласуването. Приема се единодушно. Поздравления за госпожа Льовен за този доклад. А, така приключваме по тази точка от дневния ред. И сега продължаваме Miramos 20 veces, yo creo que era... А, la señora Trotman, la señora... Променяхме няколко пъти дневния ред. И сега давам думата на нашия следващ оратор. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, нека да кажа нещо на тема становището Европа с ефективни ресурси. Комисията по околна среда се занимава с този въпрос. Получихме доста подробно обяснение за работната ком... програма на комисията, за становището, е, изготвено от нашата комисия, ви предлагам да се занимаем по-конкретно с приложението – има много важни въпроси, свързани с политиката в областта на риболова и управлението на рибните запаси. Това е най-важната ни задача, в крайна сметка. Говори се за квоти и за максимални прагове, но има и други важни въпроси, например изхвърлената в морето риба, правилата на СТО за търговията и международното измерение като цяло. Второто нещо, с което трябва да се занимаваме тук е защитата на екосистемите. Това е много важен въпрос за нашата комисия. Трябва да се защитава околната среда, като се вземат предвид потребностите и на риболовните предприятия. Това означава, че трябва да се работи с риболовни принадлежности, които не накърняват околната среда. И по това ще се вземе решение след като се обсъди общата политика в областта на риболова. Трябва да се намери и начин да се комбинират политиките за съхранение и в областта на риболова и е, политиките за наблюдение на рибните запаси. Третият въпрос е свързан с горивото и спестяването на гориво. Как може да направим така, че инвестициите да са насочени към намаляване на използваното гориво, за да не допринасят е, прекалено много риболовните кораби към <coughs> глобалното затапляне. Комисията по риболова в своето становище трябва да се занимае конкретно с потребностите на отрасъла трябва да привлече съответните заинтересовани страни за консултации. Трябва да се занимава с въпроса за горивото. Това е много чувствителен въпрос, особено сега, когато се планира реформа на общата политика в областта на рибарството. Госпожа Батанен от комисията има думата. Thank you. Um, Uh, Господин Батанен, благодаря. Уважаеми дами и господа, много се радвам, че мога да ви представя водещите инициативи за ефективността в областта на използването на ресурсите. Е, там се събират множество политически инициативи, една от които вече беше представена от преждеговорившата. Става дума за реформата, която се планира за следващата година и започва от ноември. Всичко това е част от стратегията Европа 2020, която се занимава с устойчивото развитие. Има множество цели, свързани с заедостта, но също така и с климата, енергетиката, научно-развойната дейност, участието, образованието, намаляването на бедността. Всички тези цели са, са обхванати от седем водещи инициативи. И тази, която е най- важна за риболова, е свързана с съхранението на рибните запаси. Има множество елементи, има и е, економически елемент на устойчивия риболов, а именно това, че запазваме нещо за бъдещите поколения. Водещите инициативи се занимават с намирането на най-доброто равновесие между използването на ресурсите днес и тяхното съхранение за бъдещите поколения. Водещите инициативи са широко обхватни, занимават се с промените в климата, енергетиката и транспорта, с промишлеността, с суровините, с редкоземните материали, например, с селското стопанство, с риболова, с околната среда и научно-развойната дейност. Основните цели е, са свързани с съвместяването на множество политически цели, именно економическо развитие, е, економически растеж и заетост е, и справяне с проблема на намаляващите ресурси, насърчаване на иновациите и прочие. И също така е важно да се постави всичко това в контекста на промените в климата, които са много важни за осигуряването на сигурността на предлагането. Налага се да се вземат конкретни мерки и е, за оцеляването на дадени биологични видове. Предлагат се средносрочни и дългосрочни мерки, т.е. не само до 2020, а и до 2050, 40, 40 години повече от едно поколение. Много от инвестициите, които се правят днес, ще бъдат тук и след 40 години. Помислете си, през 70-те години има направени много инвестиции, от които все още се ползваме. Така че трябва да интегрираме потребностите на бъдещите поколения в действията, които предприемаме сега. Трябва да се работи координирано и системно. Трябва да се работи с интегрирано моделиране, да се е, набляга на синергията. Фирмите, които инвестират днес, трябва да мислят в дългосрочен план и трябва да се действат днес, за да може да сме подготвени за момента, който дойде 2020 година или дори 2050 година. Потребителите са един от най-важните двигатели, що се отнася до изборите, които се правят в производството. Затова потребителите трябва да разполагат с добра информация, за да може да оказват своя натиск и иновациите и производството да се придвижват в правилната посока. Ролята на Европа е от огромно значение, включително и в областта на риболова. Следващата година ще се проведе голяма конференция в Рио де Жанейро, която се занимава с устойчивото развитие, устойчивото използване на ресурсите и Европа трябва да се свърже с други световни партньори, за да може приоритетите да се дефинират по най-добрия начин. Разполагаме с множество инструменти. Има и стандарти, има и пазарни инструменти. В пазарната економика цените са от огромно значение. Важно е и каква информация се предоставя на потребителите. Потребителите не могат да разчитат само на писмена информация, обаче. Цените трябва да са един добър показател за потребителите за характеристиките на продукта, който купуват. И така, трябва и търсенето и предлагането да са цели на политиката ни. Друга важна роля играят иновациите и научно-развойната дейност – много важно е да има и много подробни оценки на въздействието, защото по някой път на пръв поглед изглежда, че дадена мярка може да доведе до добри резултати, но при по-внимателно разглеждане на мярката това се оказва погрешен извод. Затова инструментите на политиката трябва да се използват възможно най-добре. Целите на политиката е да доведат до ефективно използване на ресурсите. Да се определят целите и да се види как те да се постигнат по най-добрия за економическите интереси на обществото начин. Затова е необходимо да се работи с моделиране, казах аз, е, по интегриран начин, като се гледа целият цикъл на програмите и продуктите и трябва да има конкретни показатели, които да се хармонизират и да са целеви. Като се работи с обща терминология и стандарт. Основните елементи на водещите инициативи вече са прияти тази година. Вече има четири дългосрочни предложения за нисковъглеродната економика, за бъдещето на транспорта, за ресурсно ефективната Европа. Е, е, документ, с който се засягат не само транспорта и енергетиката, но и други ресурси. В тези, тези документи вече са приети. Четвъртият ще е пътната карта за енергетиката до 2050 година. Той ще бъде прият до края на тази година, през декември. Освен дългосрочните планове, се предприемат и конкретни мерки. Например, по отношение на енергийната ефективност бяха направени предложения през юни. По, има и план за действие в областта на биоразнообразието. Имаше и предложение за риболова през юли, а регионалната политика предложи конкрет... Е, бяха предложени промени в регионалната политика. Е, скоро ще излязат предложенията за енергетиката и транспорта – така, както казах, в Рио де Жанейро конференцията ще е много важен а, момент. Има обаче и други начини да се работи в международен план. А, многостранно и двустранно. Много важно е международните ни партньори да приемат под необходимостта да се действа. Не може само Европа да действа. Има и други развити страни, които трябва да се задействат, за да се постигнат целите по един приемлив начин. Международното сътрудничество ще доведе и до обмен на умения, технологии и добра практика. Демографското развитие е предизвикателство, населението ще се увеличи, много голяма част от населението ще иска да потреблява повече, тъй като се вдъхновява от западния начин на живот. Така че е много важно направените вече грешки в развитите страни да не се повтарят в развиващите се страни. Затова трябва да се предприемат конкретни мерки, за да се помогне на развиващите се страни да се справят с този въпрос. Що се отнася до управлението и наблюдението на напредъка? Има ясни цели и целта на стратегията 2000, до 2020 година е тясно свързана с устойчивото развитие. Паралелна е тази стратегия на бившата Лисабонска стратегия – като в нея се включват и средносрочни и дългосрочни мерки. Затова, според комисията, е важно двете стратегии да се интегрират в един управленски процес, за да може да се постигне синергия, да няма противоречия и в контекста на европейското полугодие да се постигне най-ефективно управление на политиката на ниво Европейски съюз. Много важно е информацията да се представя по един ясен начин. Ето, например, що се отнася до устойчивото развитие, трябва да се види какви са стъпките. Е, трябва да надграждаме върху вече постигнатото. Има много важни елементи, които могат да бъдат преведени на езика на оперативните политики. Както казах, Комисията вече е направила предложение в няколко области. Най-важната за вашата комисия е, е реформата на общата политика в областта на рибарството. Подробните дискусии ще се проведат предложение по предложение. бе подчертано политическото значение, но все пак това са водещи инициативи. В тях конкретни предложения няма. Конкретните предложения предстоят. Благодаря за вниманието. Траутман има думата за заключителни коментари. Благодаря, госпожо председател. Беше интересно да се получи малко по-разширена информация от комисията за нейната политика. Аз обаче бих е, си пожелала комисията да се концентрира по-точно върху темите, които наистина са интересни за нас, защото в противен случай при реформата на политиката в областта на рибарството няма да можем да действаме целенасочено. Желаем да работим ефективно, желаем да направим конкретен принос, защото аз мисля, че рибарите и секторът рибарство като цяло очакват това от нас. Ние правилно да разберем техните проблеми. Същевременно ние сме поели задължение да опазваме околната среда и да обновяваме ресурсите. Ние искаме да поставим акцент върху тези две теми. Економическите дадености със сигурност ще ни дадат е, възможност е, за това. За ние желаем да попитаме още веднъж комисията какво е нейното становище по отношение на енергийната ефективност при фирмите и при е, използване на средства от фонда за рибарство. Това е което искам да посоча. Нямам повече коментари по аспектите на рибарството. Благодаря. Благодаря, госпожо Траутман. Надяваме се, че при следващото заседание вие ще можете да представите вашия доклад. Благодарим на комисията за нейното присъствие. Преминаваме към следващата точка. Представяне на проучване на тема Перспективи за новия Европейски фонд за рибарство. Знаете, че става дума за проучване, което е възложено на тема Перспективи за новия Европейски фонд за рибарство и от няколко месеца се работи по това проучване. Сега можем да приветстваме сред нас двама експерти по проучването. Вие имате проучването пред себе си. Радвам се, че сред нас е госпожа Дани Луктман, директор на програмите Рибарство в Европейския институт по околна среда и господин Клек, по-точно госпожа Клек, деклер от същият институт. Още веднъж сърдечно добре дошли. Искаме веднага да ви дадем думата. Първо давам думата на госпожа Лукман. Максимално 20 минути, моля. You, um, as, as someone... Благодаря. Госпожо председател, както вече казахте, реформата на общата рибарска политика вече протича. Работи се по нея и имаме две основни цели, които бяхме заложили за това проучване. Най-напред да се установят финансовите необходимости в сектора, което ще означава, че рибарството ще бъде основен приоритет на този фонд. също така да предвидим и бъдещите потребности на сектора за да можем да разработим бъдещия Европейски фонд по рибарството. Наистина е много важно да преминем набързо по най-важния анализ и след това ще преминем и през отделните компоненти на презентацията. Не така, много ви благодаря. Съвсем накратко искам да кажа, че а, това беше едно много кратко проучване, което беше направено от наша страна. А, преразгледахме документите, с които разполагахме във връзка с прилагането и използването на настоящия фонд по рибарството. А, наложи се да направим много кратко онлайн проучване и а, след това а, вече нашия панел включи експерти по бюджетните въпроси. Направихме мозъчна буря, чрез която да набележим някои сценарии за бъдещето. Сега, що се отнася до оценката на Европейския рибарски фонд, открихме някои резултати. Първият резултат, който постигнахме е, се получи след като разгледахме програмите, които се разработват в рамките на Европейския фонд и дали тези програми водят до някакви удовлетворяващи резултати. Като цяло можем да кажем, че Европейския фонд е продължение на FIFG, но всъщност е, осите и мерките са организирани по различен начин. Има, съществува и този нов, е, тази нова ОС 4, която доведе до нов териториален фокус. Имаме и нова оперативна програма, която е един нов механизъм и отделните държави държави трябваше да разработят отделни операционни а, програми и национални стратегически планове. Това представляваше наистина много сериозна работа при подготовката на Европейския а, рибарски фонд, което всъщност е наследник на финансовия инструмент за ръководство на рибарските стопанства. Във връзка с отделните администрации можем да кажем, че те настояха националните планове да се разработят заедно с националните заинтересовани лица. Ние сметнахме, че това се отрази по един много важен начин върху работата по ИФФ, по Европейския рибарски фонд, защото за първи път бенефициерите бяха включени от самото начало на разработване на инструмента. От 2008 година имаше един допълнителен елемент към регламента за Европейския рибарски фонд – който елемент не помогна особено в, по отношение на програмирането и планирането. Просто можем да кажем така, че то, то доведе само до малко повече допълнителна работа. И ние включихме тези препоръки да се предвиждат спешни мерки от самото начало, а не просто да се откриват такива мерки в течение на работата. И а, накрая ИФФ, Европейския рибарски фонд, повече от FIFG, изискваше един цялостен подход при управлението и контрола. В крайна сметка така стигнахме и до известно забаване на прилагането на ИФФ, но в същото време по този начин вече разполагаме с един инструмент, който ни показва как се разгръща и разработва програмата. Но тези нови разпоредби по отношение на административния контрол и програмирането, особено в връзка с системите за мониторинг и контрол, ни така доведоха до изключително забавяне в прилагането на ИФФ. Отложихме периода на започване, който беше предвиден през 2007 година. Виждате стрелките. За някои мерки те не можаха да започнат преди 2011 година, защото не можехме да прилагаме тази система, преди да се валидират отделните стратегии на държавите членки. Така че такова беше нашето тълкуване. Имаше забавяне от самото начало, Имаше проблеми пред комисията, доведе се до много по-късно приемане на регламента за приложението, до допълнителни мерки и в същото време държавите членки се сблъскаха с много трудности при приемането на отделните стратегии на националните стратегии. А, също така и а, новите държави членки, но не само единствено новите, а и старите държави членки а, изпитаха трудности, защото се сблъскаха с някои противоречия на регионално и местно ниво. А, също така трябва да вземем предвид и настоящите необходимости, настоящите потребности. Ние заключихме, че това сътрудничество с заинтересованите страни от самото начало означава, че националните програми програми отразяват много повече реалните необходимости на сектора от предишните стратегии и планове. Определено нуждите, които бяха изразени в Зелената книга, също така и в оценката на финансовия инструмент за цялостно управление на рибното стопанство, бяха включени точно заради това участие на заинтересованите лица от самото начало. В същото време обаче трябва да кажем, че програмата на ИФФ има много слаба интервенционна политика. Организирахме мерките, но те бяха преорганизирани, така че в крайна сметка стана много трудно да се разглеждат микропоказателите. Липсваше и инструмент за качествени показатели, за количествени показатели, извинете и всъщност нямаше инструмент, който да показва в реално време на комисията на парламента какво става. Всъщност този инструмент беше изоставен, защото в крайна сметка липсваха национални показатели, които да отразяват как отделните държави членки използват фонда. Още нещо много важно, нямаше показатели за въздействието, които да, да бъдат разработени от самото начало. Това означава, че късният старт означаваше, че когато ни помолиха да анализираме въздействието, беше прекалено рано да направим такъв анализ, защото едва 15% от цялостния бюджет беше разпределен. Имаше вътрешна оценка, която показа, че в стратегическите програми чрез Фарнет наистина имат много положително въздействие по ОС четвърта. И така, бъдещите нужди на сектора на нивото, което разгледахме, определено представлява подобрение на ИФФ, на Европейския рибарски фонд. Проучването на заинтересованите лица показа, че мерките не се прилагат на широка нога и това до някъде се дължи на финансовата криза, която се отрази както върху финансовите средства на бенефициерите, така и върху публичните средства. За в бъдеще бихме предложили да се предоставя повече помощ от страна на комисията, когато има необходимост от това трябва да имаме целенасоченост на регулаторните мерки. Трябва да има много повече административна логика, така че програмирането и предоставянето на средства по ИФФ да бъде подобрено. И а, тук аз прескочих един на екран, но ще се върне към него. Просто искам да ви покажа а, логиката при програмирането на Европейския рибарски фонд. Ние направихме това дърво след направената оценка. Виждаме как всички цели са свързани и взаимообвързани обвързани с определени мерки. Това ще помогне малко по-добре да разберете каква е логиката зад нашата работа. И сега давам думата на моята колега. Както казах, имахме две задачи при нашето проучване и Софи приключи с препоръките по отношение на първата задача. Тя подчерта три важни задачи във връзка с изпълнението и въздействието на бъдещия фонд, бъдещия фонд по рибарството. Но освен всичко друго, ние също така заключаваме, че бъдещия фонд и неговото програмиране ще трябва да се фокусират върху подкрепата на сектори ресурсите и тяхното адаптиране към устойчивото използване на екосистемите. В края на юни 2011 година Европейската комисия направи законодателно предложение за многостранната финансова рамка след 2013 година. Тя обхваща периода от 2014 до 2020 година. Но има някои дългосрочни промени, които ще се отразят върху сектора и те също трябва да бъдат взети предвид. И така ние се фокусирахме върху включването на всичко, от резултатите от анализа, плюс развитието на ниво Европейски съюз. И ние предложихме те да бъдат интегрирани в бъдещото разработване на Европейския рибарски фонд. Сега, като видите този екран, ще видите какво сме се опитали да направим по един интегриран начин. Опитахме се да, да последваме същите стъпки, като при оценката на въздействието. Е, обикновено се стига до проблеми, до развитието на определени сценарии и бъдещо развитие. Ние се е, опитахме така да е, разработим някои сценарии във връзка с развитието на бъдещия Европейски фонд. Разработили сме четири различни варианти, опция от 0 до 3. И всъщност тук винаги говорим за това, че Европейския фонд е ключов инструмент за подкрепа на европейската политика в областта на рибарството. В опция 0, това, което е известно като статуквото, ИФФ остава абсолютно непроменен по отношение на осите, целите, както и мерките, и те ще останат в настоящия формат и съдържание. Във втората опция сме взели предвид резултатите от нашето проучване и нашия анализ – и ние смятаме, че настоящия фонд, при настоящия фонд има слаба интервенционна логика. Имаме предложение за промени във връзка с архитектурата на фонда, но основните принципи ще останат същите. При опция отиваме дори отвъд това. Ние взимаме предвид развитието на Европейския съюз и взимаме предвид много широкия дебат във връзка с бюджета на Европейския съюз. Тази опция съответства на предишната опция и тук говорим за повече логика при действията, но някои от основните принципи се променят. Тук ще се фокусираме върху новаторство и устойчиво използване на ресурсите. Що се отнася до трета опция или четвъртата опция, т.е. опция 3, което означава, че фонда ще подкрепя само местното развитие на крайбрежните общности – не смятаме, че това ще е достатъчно, но според нас тук има някакво традиционно развитие на оценката на въздействието и винаги при една такава оценка се появяват някои екстремни предложения. Сега, що се отнася до първото предложение по статуквото и опция 1 и 2, а тук говорим за по-голяма четимост на мерките за финансиране, а също така е много важно да се преорганизират и осите. Има някои оси, които ще бъдат премахнати. По статуквото и опция първа, тук имаме продължаващ фокус върху капиталовите вложения от страна на държавите членки. При втора и трета опция, тук говорим за управление на прехода и по-различно управление на крайбрежните общности. Тук говорим за по-различен мащаб и по-различно управление на крайбрежните райони. Сега пред вас вие разполагате с тази а, презентация и тук ще поговоря малко повече върху задачите. Нашата задача беше да разгледаме въпросите поставени в Зелената книга във връзка с бъдещото финансиране. Да, ние най-напред разработихме опциите и после трябваше да разгледаме как всяка една от тях се отнася и разрешава проблемите, които бяха повдигнати в Зелената книга. На следващия екран е малко объркващ. Сигурно последните редове няма да могат нищо да видят, но ще си видите хартиеното копие пред себе си. Сега като разгледаме тук различните опции, ще видите, например, опция 1, втората опция, се отнася и решава някои от въпросите, които бяха повдигнати в Зелената книга в връзка с оси Хикс и Y. Виждаме тук и а, някои опции, свързани с подкрепата и бъдещата промяна на архитектурата на Рибарския фонд. Виждаме, че финансирането е по-фокусирано върху управлението на прехода, преходните мерки и също така ще имаме повече съвместимост в връзка с общата политика в областта на рибарството. Няма да имаме разделени отделни политики, те ще бъдат по-сближени. Но в опция 3, нека да разгледаме още един елемент. Всъщност, извинявайте, за пореден път се извинява ораторката, става дума за опция 2, защото тук отново виждаме един по-различен подход към въпросите в Зелената книга, когато става дума за заличаване на ОС 1. Виждаме, че фондовете се пренасочват а, към а, преразглеждане на инструментите, преразглеждане на мащаба, също така и равното третиране на всички части от отрасъла и най-вече на а, малките предприятия, много ми е трудно в рамките на 20 минути да покрия всички теми, но искам наистина да кажа, че се опитахме да разгледаме абсолютно всяко измерение на опциите и това как те решават отделните въпроси в Зелената книга. Така или иначе опция 0 и опция 1 като че ли излязоха на преден план. Имахме и друга задача, свързана с самата оценка на опциите, като използваме класическите показатели, използвани в различните оценки на въздействието. Е, това са економически индикатори, индикатори свързани с социума, с околната среда и всичко това е заложено в доклада. Е, имаме следните заключения. По опция първа, където виждаме оценка спрямо тези показатели. Изглежда тук ситуацията ще се влуши. Извинявайте, отново казва ораторката опция 0, статуквото. Тук отново очакваме влушаване на самите запаси и економическата криза. По опция първа имаме модифицирана структура на ИФФ, реорганизация на целите и осите. Тук като резултат ще имаме по-ефективно прилагане и предоставяне на средства по Европейския рибарски фонд. А също така ще има определено въздействие върху социалните измерения, околната среда и економиката. Опция втора. Тук имаме определено заличаване на известни оси, така че да се отговаря повече на новите цели, които са набелязани в общата политика по в областта на рибарството. Тук ще имаме повече положително въздействие върху економиката, социума, околната среда, управлението, но също така, това говорим за дългосрочен план, но също така пък ще има краткосрочни отрицателни въздействия върху а, економическите и социалните измерения. Тук говорим за един преходен период, в който ще започне да действа новия Европейски рибарски фонд, но по същото време ще имаме и промени на основните принципи. И последната опция, нашето поне, нашата оценка показа, че ще има социално-економически въздействия, но също така и устойчиво развитие на крайбрежните рибарски общности. И така, нека да стигнем до някои заключения в крайна сметка а, по задачите, които ни бяха дадени. Опция 0. Очевидно, статуквото вече не представлява никакъв вариант. Освен състоянието на запасите, економическата криза, виждаме, че има дебати във връзка с бюджета на Европейския съюз и а, кризата, в която са държавите членки. Според нас определена опция нулева не е реалистична. Опция първа се отнася до необходимостите от реформа на структурата, и архитектурата на ИФФ но пък в същото време няма да има достатъчно въздействие върху нуждите, няма да отговори достатъчно на нуждите, които проистичат от реформата. Опция втора се фокусира върху устойчивото използване на ресурсите, което е наша основна цел, в крайна сметка представлява една положителна черта на тази опция втора. Аз не знам как вашата комисия ще погледне на а, това заключение, но според нас опция втора е най-вероятната най-реалистичната опция, която може да се обмисли. Опция трета е по-радикално преформулиране. Тя очевидно си има и своите положителни страни, като тук се поставя ударение върху крайбрежните общности, крайбрежните рибарски стопанства и това може би е малко преувеличено. Всъщност въобще не знаем до каква степен ще бъде реалистична опция трета. А, госпожо председател, извинявам се, че превиших времето, ще спрем тук, но се надявам, че сме успели да отговорим на някои въпроси на вашата комисия. Благодаря. Eh, eh, Благодаря. Виждам, че няма изказвания. Благодаря за вашия доклад. Аз го прочетох почти в цялост. Има все пак едно изказване, госпожа Лювин. Благодаря много. Благодаря за презентацията. Искам да задам няколко по-конкретни въпроса за оценката на съществуващия фонд за рибарството. Казахте, че финансовата помощ е свързана с намаляване на риболовния флот. Има различни економически давления. Казахте, че е трудно да се оцени ефекта върху рибните запаси. Моят въпрос е свързан с субсидиите за скраб. Това е въпросът ми. Well, that's a, that's, that's a very difficult question. Много uh, труден, много труден е този въпрос. Няма дори да ви кажа личното си мнение тук. От данните, с които разполагаме, е ясно, че няма как да се проследи ефекта на субсидията за скрап. От предходните е, елементи е, работата на FIFG, т.е. финансов инструмент за е, насочен в областта на рибарството, а, имаме някои резултати, но като цяло е много трудно да се постигнат а, е, достатъчно ясни показатели. Мисля, че все още няма а, е, крайно заключение по отношение на субсидиите за скрап. Благодаря, госпожо председател. Казва господин Галахър, виждам, че в доклада, който сме получили, се казва, че само 15% от е, бюджета на фонда е бил изплатен до октомври 2010 година. Е, трудно е да се оцени е, въздействието върху околната среда, економиката и социалните въпроси. Въпросът ми е следния. Ще бъдат ли използвани средствата до края на програмата или не? Как изглеждат нещата? Как точно се разпределят плащанията? И в общата политика в обла... за селското стопанство има и е, програма за развитие на селските райони, която е изключително полезна. И в тази връзка, когато мислим пък за рибарството, може да мислим е, за нещо подобно на, на политиката за развитие на селските райони. Може да има политика за подпомагане на малки рибарски пристанищни градчета, които са в окаяно състояние. Може ли да се предостави финансиране от Европейския фонд за рибарството, така че да се съживят тези градчета, да се направи нещо за тези бивши рибари, може би през туризъм или нещо такова, това е което искам да кажа, госпожо председател, няма нищо ново в това. Има подобна политика в селското стопанство. Можем ли да направим нещо такова? И тук, в крайна сметка, не малките пристанища са виновни за това, че има такова голямо намаляване на рибата. Нека да ги съживим. Благодаря. Sí, Just to also continue the discussion that Mr. Gallagher started. Господин Арсенис, за в продължение на казаното от господин Галакър, е, ясно, че в фонда за селското стопанство има финансиране за подобни проекти. А, а може неразвити селски региони да се превърнат в туристически региони. Но фонда за рибарството трябва да се използва за спасяване на самото рибарство, според мен. И когато започнахме работата си в областта на общата политика по рибарството, търсихме начин да сме конкурентно способни. Целта беше да се намери начин да се достигне до най-засегнатите елементи с нашата обща политика в областта на рибарството. Съгласен съм, че трябва средства да достигнат и до дребните рибари, и до общностите, обаче всичко това трябва да е свързано с рибата, с рибните запаси, за да може да се съхранят ресурсите, за да има риба по-нататъка и да има и риболов. Благодаря. Отново каза госпожа Лявен, Лявин, благодаря отново, че ми давате думата. Може ли да коментирате как държавите членки предоставят информация за капацитета и за намалението на капацитета или на мощностите на флотата, защото има държави членки, които предоставят изключително малко информация за въздействието върху флотата и върху заедостта. Можете ли да предоставите коментар по този въпрос? Um, yes, actually that, that refers more to... Да, всъщност тук е свързан, на това е свързано с друго изследване на IEEP, т.е. Института за европейска политика в областта на околната среда, има някои действия, които води до сравнително малки резултати и поне по отношение на фонда за рибарството може да се каже, че има някои суми, които са били използвани за цел за ОС 1, т.е. в фонда се предприемат мерки за справяне с този проблем, обаче е трудно да се а, е, направи връзка между намаляването на флотата и ефективно намаляване на смъртността на рибата. Искате представителите на комисията да реагират? Sí, gracias, Presidenta. Se han formulado tres cuestiones a las que con mucho gusto trataré de dar respuesta. Благодаря, госпожо председател. Поставени бяха три въпроса. Ще се опитам да им отговоря. Първо, Комисията естествено се занимава с многогодишната финансова рамка за рибарството, а също така и с рибарството на местно равнище и посочихме, че можем да представим все още окончателния резултат от финансовият инструмент. Обикновено предложението се приема в края на ноември. Госпожа комисарът обаче съвсем ясно посочи, кои ще бъдат насоките в този случай. Аз естествено сега не искам предварително да получа съгласието на колегите, обаче тези насоки ще бъдат спазени. Една от основните насоки ще бъде следната. Комисията иска да заложи съвсем ясно на нещо, което е, се нарича ОС 4 във фонда за рибарство, т.е. с онази ОС, която е, се е, свързва с економическа диверсификация в бреговите райони. Господин Галахър взе отношение по този въпрос и комисията знае колко е важно точно за тези малки брегови е, райони в Европа да се положат необходимите грижи, защото те зависят от части от рибарството. Тук трябва да се разгледат не само въпросите на рибарството, а и онези въпроси, които са с малко по-широк обхват. Става дума за насърчаване на економическото развитие в тези региони, не само на рибарството. Ние желаем при този ОС е, да се поставят е, цели, които са насочени към економическото развитие и тези цели да бъдат в допълнение към рибарството и да предлагат альтернативи за бреговите общини, които да се възползват от тази ос. Значи отговорът е да, това е част от нашите цели. След това има още една друга голяма цел на този бъдещ фонд, която ще се изразява в следното. Общата политика в областта на рибарството ще трябва да бъде адаптирана към новите екологични изисквания. Ще става дума за адаптиране на флота към е, екологичните изисквания. Не трябва да има обратно изхвърляне на улов в морето. Ще трябва да се опазват ресурсите. Всичко това ще бъдат ясни приоритети в бъдещия фонд. И накрая е, ще е, се предвидят субсидии за риболовните кораби. Госпожа комисарят вече посочи това, аз още веднъж е, ще го подчертая. Фондът за рибарството ще бъде до голяма степен повлиян от доклада, който в момента се изготвя. Този доклад в момента се проверява от Сметната палата така че окончателният резултат е, от доклада аз не мога да съобщя към настоящия момент. Мога обаче да посоча, че докладът е много критичен и в него се взема отношение към доброто управление на данъчните постъпления, защото всъщност е, се изразходват много данъчни средства, а резултатите са скромни. Това е аспект, който можете да видите в доклада на Сметната палата и комисията естествено ще вземе предвид заключенията на Сметната палата. Благодаря. Сега аз бих искала да кажа нещо в тази връзка. Госпожа комисарят вече направи някои анонси, някои съобщения и каза, нещо в е, тази връзка, но от заключенията на Сметната палата аз съм до някъде изненадана. Искам да добавя и следното. Структурната политика е една от целите на комисията и е, не само държавите членки са приели това. Понякога е, се отхвърлят е, някои искания на, на държавите членки, ако няма известна степен на нарязване на кораби за скраб. И всъщност този метод трябва да отчита изискванията на екологията и опазването на ресурсите. Аз мисля също, че трябва да починим работата си на един нов модел. Досегашният модел в последния фонд за рибарството беше неуспех по отношение на опазването и управлението на рибните ресурси. Фондът за рибарството – следва указанията на комисията, но на първо място става дума за нарязването на кораби за скраб. Също така трябва голяма част от флота да бъде съкратена, тази част, която не е полезна. За съжаление обаче тези мощности не бяха редуцирани и е, това ще има е, наистина последици по отношение на ресурсите. До сегашният модел не гарантира достатъчно опазване на ресурсите. Може би ще се спрем е, по-нататък на този въпрос по-подробно. Аз обаче мисля, че фондът за рибарство не е виновен за всичко. Благодаря. Ако мога да се върна още веднъж към един въпрос, който не беше зададен, но е важен по отношение на Европейския фонд за рибарството. Беше казано, че фондът трябва да изпълнява новите изисквания на реформираната политика за рибарството. Искам да попитам комисията дали се предвижда адаптиране и дали ще се вземе предвид бъдещо регионализиране. Ние говорихме за това миналата седмица и парламентът беше много критичен към начина, по който комисията представи предложенията си за регионализиране. Възоснова на тази критика, това задължение за регионализиране си остава и Дали фондът ще се адаптира към тези нови изисквания? Това е въпросът. Мисля, че основният дебат ще трябва да проведем по-късно. Господин Милан иска да вземе думата. Аз съм съгласен от казаното от госпожа председателя. Това искам да изразя. Мисля, че като цяло ситуацията се влуши. Що се отнася до ресурсите, а също и до е, опазване на рибните запаси. С новия фонд ще трябва последователно да се прилага една друга политика, която се дефинира по друг начин. Аз съм много загрижен, защото е, има така нареченото отстъпление напред. Е, ние първо трябва да установим условията, по които ще се реформира рибарството и едва тогава да установим условията за функциониране на фонда. Аз е, мисля, че дискусията трябва да бъде по-кохерентна, по-последователна и преди всичко е, решенията трябва да бъдат взети по-късно, а не по време на самата дискусия. Председателят, аз мисля, че говорим за различни теми, те ще бъдат обсъдени по-късно, затова сега приключвам разискването по тази тема. Благодаря още веднъж за представянето на проучването, тя ще бъде много полезно за бъдещата ни работа. Преминаваме сега към следващата точка от дневния ред, където Става дума за съобщение на комисията до парламента, съвета, Европейски економически и социален комитет и комитета на регионите за реформа на обща политика в областта на рибарството. Това е точка 13 от дневния ред. Господин Салавракус присъства в залата, той е до... извинете, той не присъства в залата, но е докладчик – Искам сега да помоля докладчиците по пакети за реформи да присъстват на нашите заседания, защото иначе ситуацията не е обозрима. Аз ще се оплача от е, СЕД, защото някой казва, е, че не знае, че е докладчик. Ето господин Салавраков днес не присъства, въпреки, че се обсъжда важен е, пункт от дневния ред. Следователно в тази политическа група, според мен, няма достатъчно интерес към работата на Комисията по рибарство. Добре, преминаваме сега към точка 14. Госпожа Родосте, докладчик става дума за общата политика в областта на рибарството. Не знам сега дали господин Госпожа Радост иска да вземе думата или комисията? Благодаря, госпожо председател. Мисля, че в началото искам да посоча а, няколко думи във връзка с методиката на работа и графика. Смятам, че ние имаме достатъчно време да се подготвим за тази важна реформа и за този толкова важен основен регламент. Аз разговарях с членовете на нашата комисия, но и с представители на комисията и на съвета. Ние трябва да приложим структуриран подход. Аз искам да изготвя работен документ, за да се канализира дискусията. Искам да направя това в началото на 2012 година. Тогава ще представя този документ и имам следната молба. През следващите месеци ще трябва да проведем дискусия, която е структурирана по фонда за рибарството, е, в смисъл да не започваме всеки път от начало, да се концентрираме върху основните теми на отделните заседания. И аз мисля, например, че можем да се е, концентрираме върху темата регионализация. Ще направя конкретни предложения в тази връзка и след това ще ги съгласувам с докладчиците в Сянка и с комисията, защото всъщност комисията трябва да да ни представи експерти по различните теми. Комисията трябва да бъде в състояние не само да поясни своето собствено предложение, но заедно с нас да разисква альтернативни е, предложения, които са плод на дискусиите в парламента. Моят е, график по доклада, който обсъдих вчера с докладчиците в Сянка, е, включва следното. През 2012 година да имаме няколко изслушвания през февруари с представители на националните парламенти, през март във връзка с регионализирането и през април за тиевци. И за да може да се включи цялата тази информация, аз планирам да представя проекто доклада си през май, ако е възможно, по време на изваредно заседание в Страсбург. Гласуването в комисията може да се състои на 10 юли и първото четене на пленарно заседание през септември. Мисля, че това е едно много добре балансирано предложение и се надявам на вашата подкрепа. Благодаря. Благодаря, господин Панас. Eh, Много благодаря, госпожо председател. Сега, като погледнем дневния ред, ми се струва, че трябва да представим съобщението по реформата на общата политика в областта на рибарството. И така, каква е целта? Това е един доста сложен пакет от документи, много комплексен. Вече имаме пет документа, които са одобрени от страна на колегиума по време, през месец юли. Един одобрен документ е бъдещия регламент, който ще бъде финализиран до края на месец ноември. Комисията смята, че е важно в пакета да се включи и документ, който има три основни цели. На първо място да ви се даде един общ поглед върху връзките между отделните стълбове в политиката. Очевидно, в Зелената книга ние посочихме, че един от основните проблеми които а, винаги съществували пред ОПОР е липсата на взаимообвързаност между отделните стълбове понякога има и разнобой между отделните оси и поради тази причина ние смятаме, че най-добре би било е да се направи един по-широко обхватен дебат, който да доведе до разглеждане на отделните компоненти на реформата, на отделните законодателни и незаконодателни компоненти и всичко това да се разгледа като един общ цялостен пакет. Когато говорим за текст от съобщението, ние можем да кажем, че това ще ни помогне да разгледаме взаимовръзките и да видим как отделните политики на тази обща политика са взаимообвързани. Много е важно, когато говорим за предложението, не просто да разглеждаме правния текст, да разгледаме и основния регламент, предложенията на комисията и така нататък. Не можем да направим това, ако нямаме общ поглед върху това как са взаимообвързани отделните стълбове и политики. Така че това е първото, което ще направим. И госпожо председател, да отговоря на въпроса, който чухме по-рано, бихме искали да ви представим този общ поглед върху този общ пакет и поради тази причина сметнахме, че е добре да излезем с съобщение до вас. Това съобщение включва отделните елементи и компоненти. Аз вече говорих за основните цели, за първата цел. Друга цел е да се фокусираме върху значимостта на това, което наричаме незаконодателство законодателни елементи. Очевидно, правните документи си имат определени ограничения, регионализация, за която говорихме преди не толкова отдавна. Е, това са основни въпроси, които възникнат, но има различни аспекти, свързани с реформата, които са свързани с правната страна и са много важни за реформата. Мисля, че няма по-добър пример от целта да се включват научни доклади, научни данни. Аз мисля, че това е много добра цел. Ние трябва да подобрим научните становища и те са неправни документи. Това не са правни измерения на реформата. Тук имаме събиране на данни, изготвянето на бази данни, и така нататък. Така че наистина трябва да подобрим научната основа. Трябва да работим и върху координацията между отделните учени. Това не е правен въпрос, но ние трябва да подчертаем, че е изключително важен за пакета по реформата. Аз бих искал да използваме съобщението, за да кажем всички тези неща, да излучим това съобщение и да проведем дебати с институциите. И на трето място, другата ни цел, която е в рамката на този доста обемен пакет. Много е важно да подчертаем, това, което е важно за комисията във връзка с основите на реформата. Ще видите, може да изчетете всичко. Виждаме, че финансовия регламент ще бъде одобрен от комисията, но като че ли е много лесно да се загубим в това блато от законодателни, незаконодателни предложения, правни, неправни, така че наистина е много важно от гледна точка на комисията да посочим кои са нашите основни цели фундаментални базови цели. Поради тази причина сме се опитали да обобщим всички тези цели в 6 основни оси. Много е важно да имаме устойчиво използване на рибните запаси. А също така да няма изхвърляне на улов. Също така да имаме ефективна преработвателна индустрия – много е важно да имаме по-достоен труд, по-добре платен труд на риболовните кораби. още една много важна цел е риболовния сектор да бъде много по-важен за економиките на крайбрежните общности, както от гледна точка на риболовно оборудване, така и във връзка с допълнителните дейности, свързани с риболова. Комисията смята, че това е силно конкурентен конкурентна сфера в Европа. Много е важно потребителите в Европа да имат много важна роля в разработването на политиката, защото в крайна сметка ние предоставяме инструменти на самите потребители. Те трябва да правят интелигентен избор, информиран избор, когато купуват продукти от Либолов. Много е важно да се разбират и действията, които се предприемат от Европейския съюз. Важно е да се е, разбира, че това са действия, които се предприемат за потребителите. Това са основните е, цели за общностните води, така че наистина по този начин ви представих обобщение на е, съдържанието на съобщението. Благодаря. Благодаря, господин Пеняс. Може би трябва да разгледаме основния регламент, който е свързан с това и сега можем да обсъдим самата проблематика. Благодаря, да, с удоволствие ще го направя. Първо по основния регламент. Регламентът вече беше разгледан. Той създава правното основание и правната основа, извинете, за съществуването на обща политика в областта на рибарството. Има обаче елементи, които не са пряко покрити от правното основание за общата политика в областта на рибарството. Т.е. няма как да се законодателство в тази област, поне не в основа на това правно основание. Например, одобрението на научните становища не се опоменава тук, тъй като това е неправен въпрос. Това обаче не означава, че то не е една от важните цели на реформата. Нека сега да ви опиша това, този проекторегламент и да го сравним с правното основание за настоящата обща политика в областта на рибарството или ОПЕРЕ. И да видим какво се е променило и какво остава в предложението за ОПЕРЕ. Що се отнася до това какво остава, политическите елементи, а, именно 12-те мили, например, и достъпа до териториални води, както и 10-те дни за консултациите. Това са все елементи, които остават, по тях противоречия няма. Що се отнася до достъпа до води в открито море в някои области има някои промени. Сравнително стабилни са нещата. По зелената книга и там няма промени. Няма промени и за това, че се използва общия допустим улов и квотите като основен елемент на управлението. Има голямо мнозинство в тяхна подкрепа. Но на регионално равнище, ако бъде разработена альтернативна система, е възможно и тя да се приложи. Говори се за мерки за действие в спешни ситуации, е, когато има сериозна заплаха за биологичното многообразие или екологична заплаха. И така, по 12 мили нужда от промени нямаше. В други области комисията беше готова да чуе предложение за альтернативни варианти, но а, имаше много представители на, на заинтересованите страни, включително и, и на рибарите, които а, искаха тези елементи да останат както са. Има обаче и някои елементи, които се променят. По-конкретно, що се отнася до управлението на капацитета на риболовния флот, става дума за онези части от флота, които не зависят от прехвърляемите концесии. Защото настоящата политика е логична само когато няма инструменти, които да са ефективни и за промяната на капацитета. Предлагаме прехвърляеми риболовни концесии, защото по всичко изглежда, че те ефективно намаляват капацитета там, където се използват. И а, няма причина да не продължим да прилагаме тази политика за ограничение на капацитета. Що се отнася до научните становища и събирането на данни за базите данни, Има повече изисквания към държавите членки за предоставяне на данни за регионално сътрудничество. Всичко това е свързано с това, че искаме предложенията в пакета да бъдат да могат да бъдат адаптирани към регионалните условия. И така, нищо особено не се увеличава, освен изискванията към държавите членки за базите данни. Много важно е да се предоставят финансови ресурси на държавите членки за това. Тоест, не може просто да се каже а, искаме това от вас, без да ви предоставяме финанси за събирането на данните. И така всичко това представлява част от финансовото предложение за финансовите регламенти. А оттам нататък има и затягане на изискванията за наблюдение. какво правим? Тук има нещо като обратен инженеринг, т.е. анализират се целите е, на законодателните актове в тази област и новото правно основание е, се привежда в съответствие с новите правни инструменти. Има и проблем, промени е, в консултативните съвети, е, въведени през 2004 година. Те работят добре, но и там има какво да се подобри. трябва да направим всичко възможно да подобрим дейността на консултативните съвети. Какви са новите елементи, по-новаторските е, елементи, по-спорните елементи. Ами, на първо място въпроса за максималния устойчив улов и това, че настояваме той вече да бъде включен в законодателните текстове. Още от 2004 година комисията се опитва да разпространи тази идея, но до сега тя не фигурира в правните актове, свързани, законодателните актове, свързани с общата политика в областта на рибарството. Друго нещо, което не е чак толкова ново като введени, но все пак по отношение на многогодишните планове напредваме Тоест, целта е тези планове да се променят. По-рано са били изграждани от гледна точка на риболова, а сега настояваме да се изграждат от гледна точка на екосистемите. Тоест, там, където има риболов, насочен към един или два биологични вида, се настоява да се вземат предвид всички екологични съображения. Тоест в многогодишните планове трябва да има възможност за регионализиране на общата политика в областта на рибарството. Това са двете важни големи нововведения. Също така се залага много важна цел за избягването на изхвърлянето на улов през борда. Защо а, се залага конкретен график с задължение за разтоварване на сушата на определени биологични видове. Много важна е целта за преодоляването на изхвърлянията. Още преди 5-6 години говорихме за това във връзка с работата на няколко комисари, един след друг. За съжаление, начинът по който се работеше сега, отдолу нагоре, не води до да, достатъчно добри резултати. И така комисията се опитва да се възползва от опита натрупан в други страни, да работи по-постепенно и да създаде необходимите правни изисквания, след които е, започна процедурата по консултации, за да се въведат практически практически решения, които да постигнат тези цели. И така, това за техническите елементи. Разбира се, не само в Брюксел и не само от техническа гледна точка трябва да се реши въпроса за изхвърлянето. Трябва да има много строг график за елиминирането на изхвърлянето на риба през борда. За това трябва да се дефинират ясно необходимите технически елементи. Ние очакваме а, всички полезни и конкретни предложения, които могат да бъдат направени. И очакваме предложенията как да се постигне тази цел. Друг важен въпрос – регионализацията. Говорих е, по този въпрос в интергрупата с парламента, така че няма да се занимая с него в твърде големи подробности. Ясно е, че тази част от е, регионализацията е нова. И за комисията е изключително важно политиката да се регионализира – Възоснова на правните текстове, множество специалисти казаха, че няма какво да се добави за сътрудничеството между държавите членки, но комисията е пазител на договорите в крайна сметка и тя не може да предлага каквото и да било, което не е напълно съвместимо или в съответствие с Лисабонския договор. И все пак е, комисията иска да постигне максималната регионализация, която е възможна в настоящата правна рамка. Така че държавите членки могат да е, се споразумеят за мерки за дадени риболовни региони. Комисията иска това да стане и иска и е готова да направи всичко възможно, за да организира дискусиите за това как да се постигне тази цел. Така че отново, нека да кажа, регионализацията е изключително важна за нас в комисията. И това, че нещо не е включено в правното основание, не означава, че не може да се направи. Много може да се направи и без а, е, да е включено в правното основание. Един добър пример за това е подобряването на качеството на научните становища. Друг важен въпрос, който е съвсем, съвсем нов, са прехвърлямите риболовни концесии, прехвърлями на национално равнище. От тях се изключват малките риболовни лодки и корабчета. Работим по възможно най-прозрачен начин и споделяме идеите си. Сметната палата също обсъжда въпросите с комисията преди да излезе с конкретни доклади. Това е нещо, което комисията казва публично. Е, за първи път се контролират два твърди показателя, които не отразяват техническия прогрес. Става дума за контрол при два показателя, които отразяват мощността на двигателите и тонажа, обаче там не се извършва позоваване на техническия прогрес, защото това е свързано с уловния капацитет на европейската плоза. Идва и един втори елемент, който е очевиден, вие го засегнахте вече. Той е свързан с факта, че оказването на съдействие при решаването на тези проблеми се състои в подпомагане на нарязването за скраб. Много от държавите членки доста силно намалиха своя флот, обаче днес сме в ситуация, в която в Европейския съюз инвестират много средства на дънакоплатеца, които не водят до желания резултат. Комисията трябва ясно да види тази ситуация и за това ние трябва да подхождаме творчески към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 не бяха поемани задължения, за които са предвидени средства на дълкоплатеца във връзка с нарязването за скраб. Ние сега трябва да намерим друга възможност. Това не е нещо ново. Е, то съществува в е, някои държави и в някои държави членки на ЕС също е, и може да послужи като инструмент за намаляване на капацитета на флота, като стари кораби се нарязват за скраб скраб. Темата е много сложна в политическо отношение. Когато отида в държава членка, винаги ме питат защо Брюксел тук непременно иска да бъдат нарязани кораби за скраб. Всъщност не ние, индустрията взема това решение и бих посочил, че е, секторът и индустрията могат е, сами да определят как да изглежда идеалният флот, е, да, да могат да бъдат управлявани наличните ресурси. Трябва да бъде разработена система, която вече се е утвърдила в някои страни, за да бъде решен проблема. Държавите членки и част от а, индустриалните среди изразиха определени опасения във връзка с този инструмент. Ние представихме предложение, което предвижда държавите членки да вземат редица мерки, за да могат да намалят възможните негативни ефекти. Например, може да се помисли за намаляване на правомощията за рибарство, за да не се извършва кумулация. Това е възможност за държавите членки да използват този инструмент, като същевременно предвидят някои мерки за сигурност, за да ограничат е, тези правомощия. При новите елементи там имаме глава, която всъщност въвеждаме за първи път. Ние се позоваваме на външната многостранна и двустранна политика, която трябва да изпълнява същите цели като останалите политики. Ние казахме, че външното измерение на политиката има собствена динамика и собствени цели, обаче трябва да се разглежда кохерентно с останалата част от пакета. Още нещо съвсем ново, глава за аквакултури сме въвели. Тя преди това не беше включена в правното основание на ОПОР. Ние е, сме посочили ясно как е, да се действа тук и тъй като правомощията ни са относително ограничени, искаме да предложим нещо като договор тук. Ясно финансиране за аквакултурите, обаче това финансиране ще даде някакъв резултат, ако държавите членки извършат на национално равнище необходимото за насърчаване на аквакултурите. Тук става дума и за упростяване на администрацията, като по този начин ще се осигури по-добър достъп до съответните публични пространства за аквакултура – това са националните компетенции, иначе аквакултурите в Европа няма да могат да се развиват. Ние можем да инвестираме в средства за подпомагане, но е необходимо рав... развитие. А това развитие е свързано с изпълнение на задачите на национално равнище от държавите членки. Това е важно за целия сектор аквакултури. Включили сме и други нови моменти, които са свързани с принципите на пазарна организация за а, продукти от риболов. Това е част от пакета на новия инструмент, който е свързан с пазарната организация за продукти от риболов. Има и други елементи, които са много важни за нас, а именно създаване на правно основание за да бъде въведено обвързване на ползването на публичните ресурси с определени условия. Различните оперативни програми на държавите членки трябва да изпълнят определени задачи. Ако няма финансови проблеми, то тогава комисията няма да е, има нужда да извършва надзор върху определени средства. Трябва да се гарантира средствата да бъдат изразходвани така, че целите на ОПОР да бъдат изпълнени. До сега нямаме надзорни инструменти, които да ни гарантират, че средствата на дънакоплатеца се инвестират по уместен начин в рамките на ОПОР. Ние ще трябва да извършваме надзор върху инвестициите и надзор върху изпълнението на целите при тези инвестиции. Средствата трябва наистина да се използват за достигане на целите на ОПОР. В противен случай комисията може да задържи тези средства. Това е елемент, който се среща примерно в сълскостопанската политика, а и в други общностни политики. Ние искаме този елемент да бъде включен сега в ОПОР. Да, госпожо председател, аз мисля, че направих обобщение на трите нови елемента т.е. постоянни инструменти, е, нови инструменти и такива, които в момента се планират. Благодаря. Благодаря, казва председателят за е, вашето изложение, а сега давам думата на господин Дейвис. Благодаря, госпожо председател. Най-напред да коментира по графика, по времевото разпределение. 11 месеца до първо четене, мисля, че това ще се изчете с доста бавно по националните парламентарни стандарти. Но пък това е първия път, в който парламентът ще може да участва в това преразглеждане реално. Но много често се казва, че наистина, ако сега не се справим добре, няма да можем никога да възстановим доброто ниво на нашите морета. Така че много важно да се постигне споразумение между отделните партии, между отделните страни и да се достигне до един компромис за реформа, така че да излезем с един силен глас при оформянето на окончателния пакет по реформите. Сега по комисията и казаното от тях. По определен брой компоненти в основния регламент мисля, че не е ясно как те ще работят по отношение на плановете за дългосрочно управление, например. Работната група в съвета също сигурно повдига въпроси в тази връзка всяка седмица, тъй като те преразглеждат базовия регламент. И се надявам, че комисията ще може да сподели някои от отговорите, които се дават на тези въпроси, така че да се запълнят някои от празнотите. На второ място, вече от близо 30 години имаме опор и все още научните основания, науката е ужасна. Нямаме, имаме големи пробойни от научна гледна точка. И просто не мога да разбера защо така се получава, защо науката не върши работа и всъщност какви външни ресурси ще вложим, какви допълнителни ресурси ще вложим, за да видим, че ще, за да гарантираме, че ще имаме най-добрите научни доказателства. Искаме устойчив риболов до 2015 година, нещо, което ще бъде изключително трудно, защото ние няма да успеем да приключим с реформата до 2013 година но все пак е по-добре да имаме максимален устойчив улов, отколкото да продължим да имаме прекомерен улов, но това е цел, която е много трудно постижима. Виждаме как се изличават запасите до много голяма степен и като че на комисията и липсва амбиция. Мисля, че ние трябва да преминем отвъд максималния допустим улов и общ... така че в крайна сметка да гарантираме повече работни места за рибарите и да ограничим вноса, на който разчита Европейския съюз до такава голяма степен. Малките рибарски стопанства, казваме, че 80% от рибарите хващат 10% от рибата. И всъщност малките рибари ще кажат, че те ловят по един устойчив начин в по-голямата си част. Но като че ли основният регламент направо ги игнорира те казват, там се казва, че те не трябва да се съобразяват с а, това, което е заложено в този е, регламент. Тук не говорим въобще за включване на тези 12 метра и така нататък. Но а, защо пък трябва да окружаваме това. В крайна сметка е много важно, може би, защото те а, предоставят работни места и ние, действайки по този начин, не ги мотивираме. Сега, що се отнася до прехвърляемите риболовни концесии? Изразиха се много така скептични мнения от страна на държавите членки и от други заинтересовани страна. Страни има, разбира се, адекватни, релевантни възражения. Ние трябва да отговорим на тях. Комисията е права в това отношение, защото ние тук трябва да отговорим на този проблем, свързан с свръхкапацитета на флотите. В същото време този проблем е надвиснал от всички нас, на държавите членки, на трибарите много е лесно да се каже в едно предложение, това не ни харесва, това не ни харесва и хвърляме въпроса обратно. И е, трябва да кажем обаче какво ни харесва. Не можем просто да кажем, ей, това не ни харесва, без да предлагаме никаква альтернатива. Добре, хубаво, трябва да се справим с този проблем за свръхкапацитета. Може да не използвам прехвърляемите риболовни концесии, но трябва да се предостави някаква альтернатива. Благодаря. Е, е, сеньор Стивенсон. Господин Стивенсън, благодаря, госпожо председател. На първо място по времевото разпределение. Аз имам сходно разпределение свързано с доклада по ООП. Така че наистина ще се опитаме да работим в близко сътрудничество с госпожа Рудаст по нейния доклад, така че да гарантираме, че тази комисия разглежда всички документи в този голям пакет по реформата по едно и също време, но малко по-късно ще се изкажа по този въпрос. Така че според мен наистина е важно да се възползваме от времето, с което разполагаме и да действаме както трябва. Не трябва да забравяме, че колкото по-бързо минава второто четене на определен доклад в новата система на триалога, всъщност възможно най-бързия период е 18 месеца. Тоест, не говорим а, е, за прилагане на пакета по реформата на 1 януари 2013 година. А, е, поне половин година още трябва да мине, докато обсъдим всички въпроси. Днес внесох три въпроса в нашата правна служба от гледна точка на парламента, защото това са въпроси, които ни притесняват. Ние трябва да ги разгледаме преди да започнем да внасяме каквито да било изменения по която и да е част от пакета по реформата. Тук имаме три основни области. На първо място регионализацията, втората е са прехвърляемите риболовни концесии и третата част е свързана с изхвърлянето на улова. Що се отнесе до регионализацията, на мен ми се струва, че член 2.1 от договора оправомощява комисията да даде право на държавите членки да действат от своя име в определени области. Ние се нуждаем от пояснение за това как това може да се стане на практика така че наистина да имаме един инструмент, действащ инструмент, който да е част от този пакет. И в крайна сметка ние трябва да видим как да постигнем целите, заложени от комисията, защото самата комисия казва, че предоставя инструментите на държавите членки, а те трябва да изберат този инструмент, който отговаря на техните ежедневни риболовни практики. Ние трябва да видим как на практика ще стане това. Що се отнася до втората област, прехвърляемите риболовни концесии? Дали е законно комисията да настоява да има задължителни прехвърляеми риболовни концесии, когато това ще означава посегателство върху правата за собственост, което е погазване на договора за някои държави членки и дали ще е законно да се иска доброволна система за тези концесии. Как ще можем да гарантираме тези риболовни концесии, които представляват доста важен актив, покриващ 15 години концесии? наистина как ще се гарантира, че големите риболовни компании няма да проявят прекалено голям интерес? Как ще се гарантира, че няма да се стигне до съсредоточаване на целия бизнес в две ръце, което ще е в ущърп на местната стабилност и на местните рибари. Що се отнася до изхвърлянето на улов, тук имаме намерение на комисията за промяна на закона – така че ако се наложи забрана върху изхвърлянето и когато някой сваля на суша а, малки риби, това няма да се смята за незаконно. Поне от моето четене на пакета по реформата на ОПОР ми се струва, че тук няма да имаме необходимите промени и все пак маломерните риби ще бъдат обявяване за незаконен улов. И това ще представлява една доста озадачаваща дилема за всички рибари, които ще бъдат принудени да свалят на сушата незаконен улов. В същото време ще се е, регистрират печалби от подобен улов, който обикновено се изхвърля извън борда. Това са ключови въпроси, които, ще бъде, които са зададени вече на правната служба на парламента. И наистина всички ние ще трябва да се стремим към едно правно поясняване, за да видим какво да правим преди да започнем да подаваме своите изменения. Пожа Ферера. Господин Ферера, всъщност. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя някои коментари след представеното предложение от комисията. Първо искам да се спра на условията за осигуряване на достъп и също така изключенията, които се предвиждат за районите, които са част от специални зони. Комисията посочва, че голяма част от е, засегнатите лица са съгласни с тези мерки. Това е вярно. Има много положителен опит е, по това да бъдат създавани такива зони за изключителни права на принципа на отстоянието на 12 мили. И по този начин ще се гарантира по-добре използването на ресурсите. Всичко това отразява един по-добър опит и съответства в по-голяма степен на целта на съответната политика. Посрещна се с добри реакции от друга от страна на други заинтересувани лица. И тук сега а, си задаваме въпроса дали това да не бъде основен принцип, а не изключение. Защо този въпрос не се разглежда на секторно равнище? Защо а, да не бъдат а, разширени тези зони на достъп? По този начин ще се окаже натиск върху опазването на ресурсите, като се знае, че по този начин бихме могли да разширим и зоната от 12 мили. Тя може да бъде 24 или 50 мили когато става дума за крайно отдалечените райони, за морските тер... територии, тогава вече можем да говорим за 200 мили. Е, всичко това трябва да бъде част от политиката за съседство. Що се отнася до регионализацията, комисията посреща това положително, но не може да бъде изпълнен този принцип, е, освен с договор. Аз съм абсолютно съгласен с това, което казва комисията и искам да кажа, че това е централен проблем и съставлява основата на цялата дискусия. Аз ще се радвам, ако комисията, както сега, продължи да обръща внимание на този проблем. Може би се губи и някакъв шанс тук. Преди няколко месеца говорихме за промяна в а, финансовия регламент и казахме, че трябва да има увеличаване на финансовите средства при придобиването на данни. Аз не разбрах точно защо не се използва тази възможност. Няма да бъде достатъчно, ако се каже, че държавите членки трябва да получат повече задължения. Е, те трябва да събират данни, те трябва да събират и експертиза. Аз бих казал не. Чрез програма на Европейския съюз в моята страна, там се затварят е, публични институции публичните разходи са толкова ограничени междувременно, че аз задавам въпроса, смятате ли, че това е сценарий, който може да продължи в повечето държавите членки? В Португалия трябва да се задълбочат въпросите, когато става дума за управление на ресурсите. Трябва да се задълбочи начина на разглеждане на тези въпроси. И аз мисля, че комисията пропусна шанс преди няколко месеца, когато се говори говореше за финансовия регламент. След това, другата тема – намаляване на случаите на изхвърляне на улов обратно в морето. Това е една от основните цели, но естествено тук има аспекти, които не са юридически в истинския смисъл на думата, но са важни. Искам да попитам какво има предвид комисията, освен график, който е задължителен, за отстраняване на изхвърлянето на улов. Но какви други решения предвиждате? Защото много случаи на обратно изхвърляне на улов е, са свързани с търговски проблеми. Какво можете да направите на равнище търговия, за да се повиши качеството на рибните ресурси? След това въпроса за прехвърляемите риболовни концесии – Комисията по друг начин описва този термин, но мисля, че по принцип става дума за едно и също. Първо, това е свързано с задължителния характер на системата. Аз бих посочил, че волята за децентрализация на управлението насърчава регионализацията – Комисията посочва, че има друг опит в трети страни, също и в някои държави членки, който показва, че системата функционира ефективно и по-ефективно, отколкото ако се редуцира флота. Обаче справедливо ли е да се намали броя на риболовните кораби? Това е политически аспект. Това не означава, че изцяло ще се пренебрегне политическия аспект. Не, става дума за това да се спазва принципа за либерализация. Кой решава по това? По това решава пазарът и когато се приложи дадена практика, ще трябва да видим какви са последиците, примерно по отношение на концентрацията. По принцип много риболовни кораби бяха изведени от експлоатация. Така изглеждаха нещата. Ние знаем как изглеждаше концентрацията тогава. Сега обаче се предвижда предпазна клауза. А, що се отнася до тази клауза, аз си задавам въпроса, можем ли с вълшебна пръчица да избегнем риболовните кораби да се концентрират в определени райони. Комисията доскоро защитаваше регионализацията и дори иска да я насърчава. Но след това тя откри, че Лисабонският договор не ни дава правно основание за регионализация. Сега питам комисията. Тази е, предпазна клауза. Тя как се съгласува с договора от Лисабон и с принципа, който е заложен в него, а именно, че свободната конкуренция да се гарантира на вътрешния пазар. И въпросът ми е как може да се изпълни всичко това. Защо вие сега мислите по тези въпроси, когато става дума за концентрация и защо не видяхте, че това не е възможно по Лисабонския договор? Защото там се посочва, че а, на вътрешния пазар действа принципа за свободна конкуренция, а именно концентрация на стопански субекти, които са много силни. Така е предвидено в Лисабонския договор, независимо от е, предпазната клауза, която трябва да защитава свободната конкуренция на вътрешния пазар. Това бяха моите коментари. Благодаря ви. Благодаря. Нека да ви припомня, че тук не се аплодира. Ще бъда съвсем крат, кратък. Мисля, че реформата все още предстои да се проведе. Ако комисията и парламента трябва да приемат представените предложения, така както са представени, какво точно ще се промени? морето все още ще има същите способности за самовъзстановяване. А за рибарите ще има по-малко риба от всякога. Надявам се, че 11-те месеца ще стигнат. Парламентът трябва да се реформира тук. Това не е просто реформа, това е привеждане в съответствие с стандарти, които са доказали, че са ограничаващи. Няма да навлизам в повече подробности тук. Съгласен съм, с идеята за прехвърляемите концесии. Мисля, че по принцип трябва да има по-малко риболов. Рибата трябва да се разглежда като общо, общ ресурс, общо благо. Всички тези малки промени според мен означава, че положението няма много да се промени. Като имаме предвид колко много ресурси и финансови ресурси се влагат, а, опасявам се, че след няколко месеца ще трябва отново да. И след няколко години, извинете, ще трябва отново да преразглеждаме тази политика. Така че предложеното от комисията според мен не е достатъчно. Просто променя малко някои елементи, но не разрешава големите проблеми. Друг важен въпрос. Тук е, че стратегия просто няма. Това не дава много на отрасъла. Няма достатъчно големи промени. Риболовният отрасъл страда от липсата на риба. Но в представеното до тук това не се споменава. Госпожа Лювин. Благодаря, госпожо председател. Много е, от въпросите вече са покрити. Съгласна съм с казаното с МСЛА и трудно ще се постигне до 2015 година, обаче т.е. максималният е, допустим улов Но нека да не забравяме, че максималният допустим улов, максималният устойчив улов, извинете, не е нещо, което се постига само с намаляване на смъртността на рибата. Това можем да го направим още утре и нищо това, но няма да се възстанови запаса достатъчно бързо, ако в в Балтийско море следвахме а, схемата на максималния устойчив улов. А, щяхме още следващата година да можем да разчитаме на много повече улов от, на треска, например, отколкото сега можем с 15% увеличение, което е максималното, което се допуска. Така че според мен максимал, максималният устойчив улов не е достатъчно амбициозен като предложение. Смятам, че е, трябва запазите, запасите да са много по-големи от предвиденото в максималния устойчив улов. Също така, по отношение на списъците, е, защо само комерциалните е, видове се изреждат? Има бозайници, има е, засегнати птици. Нека да следваме примера на Норвегия и Исландия. Има твърда забрана там а, на изхвърлянето. Това е изхвърляне няма. По, и това се отнася до всички видове. Що се отнася до економическите ползи от изхвърлянето, съгласна съм с господин Сивенсън. Това е въпрос, с който трябва да се занимаем. Какво става със средствата за квотата за изхвърляне? не искаме да създадем нов пазар за изхв... на изхвърлена риба, нали така? Економическите ползи на изхвърля... свързани с изхвърлянето директно трябва да бъдат включени в системата за оценка, наблюдение. По регионализацията – тя не фигурира в предложението. Надявам се, че комисията може да ни представи обещания разяснителен документ за предложените инструменти и за това как точно държавите членки могат да прилагат регионализацията. Що се отнася до прехвърлямите риболовни концесии, а, могат ли те да се наложат на държавите членки? Допустимо ли е това по Лисабонския договор? Тук говорим за разпределение на природни ресурси. Можем ли Европейския съюз всъщност, може ли Европейския съюз да се меси в това? Смятаме, че мерки от подобен характер обикновено се вземат на национално или регионално равнище. Не е допустимо квотите и правата на улов да се разпределят само възоснова на предходната история – на риболов. Напротив, трябва да се дават привилегии на онези, които ловят риба по най-устойчивия от екологична гледна точка начин. Сега рибата се изглежда като обща, по-скоро непринадлежаща не принадлежаща на никого. Не може изведнъж да приватизираме океаните, да кажем, това е частна собственост и а, се разпределя по квоти. Рибата, в крайна сметка, е на всички. Това е общото наследство на нашето общество. Това трябва да е основният принцип. Не може тук от тъй да се отказваме от правата за риболов, дори и за 15 години. Твърде много време е това. По-скоро трябва да има някакъв вид лицензии и трябва рибарите да плащат на държавата за привилегията да ловят риба. И привилегиите да отиват основно у онези, които са най-добри от о, публична гледна точка. Господин Галахър. Господин Галахър не си беше на мястото, но сега се върна. Ето, давам му думата. Госпож председател, наистина много благодаря за щедрото представяне и за дебатите, които имаме. Все още е, имаме своите резерви, като чуваме комисията да говори за регионализация. Може би трябва да разглеждаме отделните детайли, но в крайна сметка наистина е много важно да се подкрепи господин Стивенсън в а, това, което той каза по отношение на регионализацията, прехвърляемите риболовни концесии и максималния устойчив улов много е важно да се чуе това, което може да се прави и не може да се прави. Но вие хора, може би имате някакви идеи, тъй като вие сте практици в тази област. Така че не винаги ние участваме в правната, в юридическата страна на нещата. Но ние, парламента, защитаваме някакви крайни цели, комисията защитава някакви крайни цели и става дума за регионализация. Ние трябва да си помислим за някаква формула, която ще ни доведе до някакъв крайен резултат. Не е просто достатъчно да кажем, както каза представителя на комисията, че ние се стремим към регионализация. Да, трябва да имаме някакъв крайен резултат и ние трябва да се стремим към него. Много е важно а, да проследим и историята на, на решенията, които са работещи за нас. Музика е за моите уши, когато говорим за разширяване на границите. Аз мога да кажа, че а, ние сме а, за това. Искам да чуя останалите държави членки, които а, биха искали подобно разширяване защото в крайна сметка големите нации, големите държави са изтощавали рибните запаси в моретата край Европа. Така че наистина е много добре. Ние ще подкрепим това. Много добра идея, защото означава, че ние можем да разширим е, това и е много, ще бъде много важно. Сега, научните данни. Научните данни, разбира се, са важни. Самите учени са важни. Но има един друг елемент в всичко това. това са заинтересованите лица. Трябва да има непрекъснат обмен на мнения между рибарите, е, рибните стопанства, техните представители, защото рибарите могат да допринесат много значително към това. Темата разполагат с толкова много информация за цялото модерно оборудване, време, с което разполагат, което ни е необходимо. Така че е много важно да дадем думата и на заинтересованите лица, наистина да им дадем а, едно формално признание, едно официално признание, когато говорим за научни данни. Сега, тук може би не разбирам нещо, но Просто не мога да разбера доводите, които се привеждат в полза на прехвърляемите риболовни концесии. Защото доводът е, че ще могат да продават тези концесии, което ще поставя по-малко напрежение върху запасите, но това не е вярно защото в крайна сметка те ще си имат един документ, който ще им разрешава да ловят еди колко си тона риба. Така че аз не виждам устойчивостта на това решение. Ние проведохме работна закуска, много добра работна закуска тази сутрин, която показа някои решения. И всъщност там се казва, че това решение ще направи богатите още по-богати и бедните още по-бедни. Така че трябва да внимаваме, когато става дума за рибно стопанство. Да, тук имаме един опростенчески аргумент, който показва, че, да речем, в Северна Ирландия ще може да има компания лицензирана в Испания или в Великобритания и те ще могат да се възползват от това правило. Сега дали говорим за 10, 12 или 15 години или няколко месеца, няма значение. Ние просто не можем да позволим това да се случи. Нека да кажем на, така, още от сега че ние можем да подкрепим добре индивидуалните прехвърляеми риболовни концесии. Но поставяме напрежение върху тези, които не отговарят в правило свързано с 12 метра. Тоест, ние трябва да си предвидим, че у нези, които разполагат с малки риболовни съдове, няма да получат абсолютно нищо. И трябва да внимаваме, защото ние представляваме някакви хора. Това е наша грешка, която направихме във връзка с правилото, свързано с собствеността. Много е важно да не подхождаме към този дискриминационен принцип. Да говорим, че индивидуалните прехвърляеми риболовни концесии ще бъдат добри за устойчивостта е просто един празен, кух аргумент. Така че мисля, че е добре да провеждаме тези дебати. Много е добре да говорим за обратно хвърляне в морето, защото никой не може да сложи ръка на сърцето и да каже, аз не съм за това. Разбира се, всички сме за това, но трябва да сме практически настроени. И се радвам, че чух комисията, която каза техническо и финансово оценяване. И като говорим за техническо, аз мисля, че говорим именно за това оценяване на рибата, която може да бъде обратно връщана в морето. Говорим и за до някъде давността, защото да речем след две години, когато се а, каже на банковия менеджер, който отговаря за сметка на съответния а, рибар, вие сте изхвърлили обратно в морето 2 тона риба, това е абсолютно не е доказуемо. Тоест, тук трябва да се прилагат някои технически мерки, които да позволяват на индустрията да разработва съответните карти, които да показват къде да се улови съответния улов. Но ако се използват траулери, нали, не може да се <laughs> говори сериозно за това да се хващат само по-големите риби, а малките риби да бъдат оставени извън мрежите. Наистина, когато пък говорим от друга страна за а, така смесени, смесено използване на оборудване, наистина нещата стават прекалено трудни от техническа гледна точка. Стана дума, господин Стивенсън спомена и общата организация на пазара или ООП. И а, нашата цел е да имаме ООП в рибарската политика до края на 2012 година. Не знам дали това още е постижимо или ще стане по-нататък през 2013. I'll be interested in. Um, I've heard um, various members of the committee here and elsewhere recently господин Хютън. И слушах е, много от членовете на комисията. Много от тях казват, не сме юристи. Да, не сме юристи, но от друга страна сме със законодатели и не трябва да сме адвокати, за да разберем дали даден закон действа добре или не. А, мисля, че общата риболовна политика на комисията просто е провал. И за това трябва да се направи нещо. Няма достатъчна информация. Не се предоставя достатъчна информация от страна на комисията и за това смятам, че трябва да направим нещо. Разбира се, трябва ние тук да работим с всички колеги в парламента, за да направим това възможно. Но си струва при всички положения да се опитаме. Мисля, че комисията до голяма степен може да се каже, че е, е, ни е разочаровала. Първоначално започваха на големи е, приказки за реформа, за цялостна реформа, за създаване на изцяло нова политика в областта на рибарството, което да постигне своята цел. Но какво се получава? Максимална децентрализация. А, също, се обещаваше, а сега комисията ни дава един куп централизирани предложения, включително и задължителните а, забрани за изхвърлянето и задължителното въвеждане на прехвърляеми риболовни концесии. Ясно е, че всички сме против изхвърлянето на риба, това е ясно, но на практика предложените преди няколко седмици нива на ОДУ, общия допустим улов, на практика ще предизвикат повече е, изхвърляне на риба зад борда. Що се отнася до децентрализация, много лесно е човек да вдигне ръце и да каже, това са някакви правни въпроси. Ами като са правни въпроси, нека да се обърнем към специалисти по тези въпроси. Комисията твърди, че някакъв неясен по происход а, правен съвет а, и пречи да децентрализира политиката. Аз не виждам а, достатъчно яснота тук. След това, по отношение на казаното от господин Ферейра, не съм сигурен, а, че 12-те мили и начина по който те се управляват а, от а, риболовните държави водят до добри резултати мисля, че си струва да се увеличи а, силата на тази характеристика, а, да стане тя постоянна, а, а не само една възобновяема дерогация. Господин Ферера спомена 200 мили. Е, това би било чудесно. Аз самият Нямам нищо против това. В общата риболовна политика има нещо, което липсва. Рибарите имат най-голям интерес от консервацията на рибните запаси. Същевременно обаче няма достатъчно стимули за тях, за да действат за тяхната консервация. Не знам как може да се постигне това. Имаме общо море, имаме равен достъп. И за това няма никаква е, голяма вероятност някой да извлече ползи от консервацията на рибните запаси. За това е добре в регионален план да се даде възможност на групи от риболовни държави да предприемат собствени мерки за управление на рибните запаси. Председателката госпожа Траутман има думата. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на някои економически аспекти – не е необходимо да повтарям останалата част от е, проблемите. Те бяха изложени добре от колегите. Това, което госпожа Левен подчерта, а също и преждеговорившият е, колега, е много важно. Ние трябва да имаме предвид, че ресурсите са по-важни от правилата за конкуренция и че ресурсите в рибарството трябва да бъдат е, опазвани, за да се гарантира устойчиво рибарство. Това е приоритет. А това означава, че трябва много по-ясно да се посочи отговорността в сектора, като същевременно се създадат е, стимули на економическо равнище. В моята страна, госпожо председател, например, е трудно някои фирми в областта на рибарството да оцелеят. Те имат трудности при изплащането на заплатите на своите служители. Има редица противоречия. От една страна трябва да бъдат опазвани ресурсите, от друга страна трябва да бъдат установявани квоти за улов, трябва да се гарантира и прехвърляемост на риболовните концесии обаче накрая трябва да анализираме крайния резултат. Може да се стигне примерно до спекулиране при прехвърлянето на риболовни концесии и е, да се създадат е, по-големи разходи за фирмите. Още веднъж искам да се върна към изхвърлянето на улова и новата система, която ще трябва да се въведе тук. Това поставя много въпроси. Първо, във връзка с е, малоразмерна риба, която може да бъде продадена или пък да бъде преработена в рибно брашно. Това е единственото, което може да се направи с този тип риба и то да е смислено в економическо отношение. Трябва това да се уреди в сектора, трябва да се установят е, големините, начина на използване на рибата и така нататък. Второ, как е, трябва да се процедира с улова, който не може да бъде продаван на пазара? На това не е обърнато достатъчно внимание в предложението на комисията. И още нещо. Как трябва системата е, за сортиране в а, риболовните предприятия да функционира. Това се отнася до окото на мрежите, а, това се отнася до персонала, трудовото натоварване и заобщо економическата ситуация на тези фирми. Това са някои от въпросите, които аз си задавам и които са свързани с начина на функциониране на риболовните фирми. Свързани са също и с въпроса как секторът е, може да бъде привлечен в по-голяма степен към отговорност. Като погледнем какво съдържат насоките, първо прехвърляеме риболовни концесии, след това забрана на изхвърлянето, на обратното изхвърляне на улов. Тук възниква въпроса който зададоха колегите във връзка с регионализацията, а именно не съществува ли риск от силна концентрация и как изглеждат нещата с онези, които използват определени риболовни кораби в определена територия и всичко това, за което ние се застъпваме, да бъде насърчено край брежното рибарство. Ако рибарството бъде организирано така, че не се гарантира връзка между тези неща, аз мисля, че няма никакъв смисъл е, в териториално отношение. И си задавам още редица други въпроси, примерно за спортния риболов, това също се отнася е, отразява негативно върху ресурсите, но тук явно няма никакъв контрол и никакви задължения. Или поне контролът не е толкова строг, като при професионалния риболов. Това бяха моите въпроси, госпожо председател. Благодаря. Председателят, аз също искам да кажа няколко думи накратко. Много съм разочарована трябва да кажа, от реформата, която представи Европейската комисия. И Аз се разбирам по-скоро като крачка назад по отношение на целите, които обяви преди това комисията. Със сигурност това се дължи на факта, че бяха проведени дебати с държавите членки и с представители на сектора. Комисията представи и някои други елементи, които обаче не срещнаха толкова позитивен отклик – и е, в крайна сметка не се проведе истински дебат. Тук се мисля за свободния достъп и за други неща. В много области беше прието стъклупото, без е, да се предложат подходящи аргументи. Изходната точка, изходната стратегия беше, че Всъщност тук се наблюдава остъп от първоначално поставените цели. Комисията – въвежда нови моменти, първо регионализация, но това вече е установено. Има определени правомощия на определени равнища, но иначе по същество аз не установих нищо особено. Правното основание това също не беше убедително, защото тук не се обяснява как в бъдеще си представят регионализацията. Целта на регионализацията за мен – не е изпълнена със съдържание. И сега искам да се позова на казаното от господин Стивенсън. Комисията говори за изключителни правомощия за управлението и опазването на ресурсите, но в договора е записано изключителни правомощия за опазване и нищо друго. Аз мисля, че тук акцентът не се поставя върху регионализацията. Освен това, вие посочихте, че е, тук съществува червената нишка на многогодишните планове. Ако обаче това е червената нишка на цялата реформа, а това е свързано и с регионализацията, аз виждам, че много елементи като че ли са предопределени. Например, максималният устойчив улов, обратното изхвърляне на улов. Тук комисията трябва да установи какъв да бъде максималният устойчив улов, какво да бъде количеството на обратно изхвърления улов и тук многогодишните планове не са особено интересни. Не става дума за запаси, а за самото рибарство. Дефиницията на максимален устойчив улов – трябва да включва улов на различни видове. Това в момента не се наблюдава. Максималният устойчив улов, който вие предлагате, например при змиорката в Северно море, там до 2015 година няма да може да се достигне максимален устойчив улов. Ако това трябва да бъде цел, тази цел трябва да бъде дефинирана по начин, който да позволява след това нейното изпълнение. И сега Стигам до прехвърляемите риболовни концесии. Комисията тук също не направи нещо особено в сравнение с предишни предложения. Имам предвид, както казах, прехвърляемите риболовни концесии. Става дума за опазване на модел на риболовните запаси, е, Става дума и за намаляване на капацитета. Това могат да кажат и испанците и дъчаните навсякъде, където имат доброволно намаляване на капацитетите, нещата функционират добре и ако тук е, целта е да не се променя нищо, може да се каже, че в тези страни наистина бяха намалени мощностите. Ако вие защитавате това, аз не виждам защо а, е, вие не а, е, се застъпвате за е, прехвърляемите риболовни концесии. И Госпожо Лювин, на вас мога да кажа е, само едно. Не знам как е във вашата страна, но е, до, свободен достъп до рибарство няма за нито един рибар в нито една страна. Или притежава лиценз, или не. Не може да извършва риболов. Не искам да кажа, че е, ITC ще промени всичко. Затова аз не бих променила нищо в системата. Системата се оказа е, като економически ефективна и е, също така по отношение на ресурсите, защото по този начин се намаляват капацитетите. Ако имате друго предложение, добре, но иначе аз мисля, че това е най-добрата възможност в средносрочен аспект да бъдат изпълнени целите на рибарството. Господин Пеняс. Много ви моля обаче, бъдете кратък. Знам, че са поставени много въпроси. Ние ще обсъждаме всеки от тези въпроси подробно. По-късно и ни е необходим поне половин час, защото двамата колега искат да кажат а, е, няколко думи за другите два доклада. Общата политика в областта на рибарство, е, Стото е, от една страна я разглеждаме сега, но трябва да се каже нещо по общата организация на пазарите и за външното измерение на общата политика. Много ви моля в рамките на 5 минути да бъде изказването. Много благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ще успея да отговоря на всички тези въпроси, които бяха повдигнати в рамките на 5 минути. Що се отнася до господин Дейвис, всъщност аз няма да отговарям индивидуално на всички въпроси, но по-скоро по области ще ги разделя. Да е, разработваме план, чрез който да подобрим научните становища, научните данни ще има нова система в рамките на тази програма, за да се избягва дублирането на изготвените научни доклади финансовия инструмент, който ще бъде прият през ноември. Там ясно се вижда, че е, един от елементите е подкрепа, финансова подкрепа за изготвянето на научни доклади. Така че, освен другите точки, които повдигнахме днес, ще се върна тук сред вас, за да ви представя как ще предоставяме финансова помощ в тези области, тъй като това е доста важно. Някои изказали се казаха, че не правим нищо за малките рибари. Сега тук има две два, два компонента. Както каза председателката, очевидно сме взели предвид процеса по консултация в комисията, Видяхме въпросите заложени в Зелената книга, някои бяха взети на готово, други бяха променени, но така или иначе сме направили съответните консултации, взели сме ги предвид, защото иначе това ще ще означава, че напълно пренебрегваме становището на заинтересованите страни. Освен това, което беше казано от председателката, имаме планове за малките Ривари, но няма единодушна подкрепа за идеята за комисията за отделни разграничени системи за управление. Т.е. тук нямаме съответната подкрепа. Имаме подкрепа за 12-те мили да бъдат запазени и както и други области. Но комисията си реагира на тези проблеми. Имаше отделен режим, заложен в доклада по отношение на малките рибари. Сега, що се отнася до този аспект, много ви моля да изчакате, докато видите финансовия регламент, защото оттам ще добиете много по-ясна представа за това какво предлага комисията по отношение на малките рибни стопанства. Сега, комисията какво да каже по идеите на парламента да си има собствени правни консултанти, собствени риск консулт в това отношение. Но тук да не забравяме, че говорим за прехвърляеми риболовни концесии. И го казахме пряко и косвено. Тук не става дума за правата по конкуренцията, не става дума за приватизация на риболовните права. Те все още са публични и все още зависи от държавите членки, но те не, са приватизи... не, не биват приватизирани по този начин. Сега 12-те мили, дали те са дефинитивен крайен принцип или представляват дерогация? Аз не съм специалист по право, имаме обаче тук прависти и принципа на свободния достъп тук трябва да се уважава в целия Европейски съюз. Този принцип трябва да се консолидира в връзката с свободния достъп. Имаме три дерогации, три изключения, 12 мили, което е ограничена дерогация, трябва да се счита за такава ограничение на свободния достъп и третата дерогация е на отдалечените райони. Имаме правни определения, които са посочени в договора. Всичко е заложено в договора. Имаме си положителна дискриминация, определен тип положителна дискриминация, която се основава върху а, тези конкретни, специфични условия в най-отдалечените райони. Това е положителна дискриминация, наложена спрямо определени региони в рамките на Европейския съюз. Сега, защо да правим прехвърляемите риболовни концесии задължителни? Както казах по-рано, ако те не са задължителни, ситуацията ще е такава каквато е сега. Тоест, ние няма да решим проблема с свръхкапацитета на флотите. Пробвали сме всичко, пробвали сме с набелязването на цели, с наливането на много средства в а, а, разгубяването на кораби, използването им за скраб но просто в момента ние не можем да кажем, че решаваме проблемите с свръхкапацитета. Така че справим една стъпка напред и правим тези условия задължителни. Сега отношение на, по отношение на предпазните клаузи в рамките на общото законодателство, нашия комисар каза, че предложението е ограничено в някои аспекти от някои правни ограничения. Но в крайна сметка ние тук можем да поговорим в положителна светлина за това, което сме представили в връзка с концесиите. Включили сме предпазни клаузи, някои държави членки са ги включили и това е допустимо в рамките на договора. Тоест юрисконсултите тук могат много да помогнат в нашата работа. Обратното изхвърляне на улов. Защо сме споменали само някои търговско значими видове? Комисията поставя ударение не върху цялото цялото обратно изхвърляне, защото ще е невъзможно да се справим с проблема като цяло. Използваме опита и на други страни, които са постигнали добри резултати. Ни всъщност какво са направили? Те подходили са вид по вид, като постепенно се включват отделни видове в списъците. Просто нямаме толкова много време да правим всичко така, както бихме искали. Трябва да намираме практически решения и трябва постепенно да подхождаме към проблематиката. Поради тази причина изхождаме от най-големите, най-значимите видове, които са ясно отграничени. Тоест, започваме с най-главните, с най-важните видове. Много е важно да знаем, че има алинея в един от членовете, е, която позволява да се добавят нови видове в списъка на забраната за изхвърляне на улов. Опитали сме се да постигнем по-голяма гъвкавост, по-голяма постепенност, която да е интегрирана в системата. Възможно ще бъде, пак казвам, да се включват допълнителни видове за в бъдеще във връзка с забраната за обратно изхвърляне. Целта е в крайна сметка да се стигне до пълна забрана на обратното изхвърляне. Сега вече ще видим дали е възможно или не. В момента е трудно да се каже. Но ние набелязваме, и изготвяме инструментите, които са необходими, за да постигнем тази цел за бъдеще. No establecemos el sistema noruego de que eh, los, eh, las especies no Сега, защо да използваме норвежката а, система? видовете, които не подлежат на изхвърляне. Това е система, за която, която се отплаща. Ние сме разгледали норвежката система и сме я приели, защото в Норвегия, да, има малко население и е много лесно да се прилага тази система. И като би я заехме, някакси изчетохме пък, че е прекалено сложна за Европейския съюз, защото като цяло тук има доста голямо разнообразие. Има определени точки, за сваляне на улов на суша в Европа, наистина е много сложно да се заеме една такава система, от страна, която е малка, сравнително с територията на Европейския съюз, по-малко население. Ако вземем на такава система, ситуацията за нас става изключително комплицирана. Всъщност комисията няма нищо против един такъв подход като цяло, но виждаме, че е трудно. Сега, защо не сме набелязали стандарти за прехвърляемите риболовни концесии, които да бъдат предоставени от изпълнителни органи в държавите членки. Тук става дума и за традициите, които казват, че държавите членки дават концесиите. Тук става дума за традиционна политика в рамките на опор. Тук не можем да включим ограничения от страна на комисията в съобщението, което да въжи за държавите членки. Важно е да имаме политика, която закриля добрите практики. Ние сме съгласни с това, но в същото време смятаме, че има и аспекти, в които Европейския съюз не трябва да се намесва, защото тук ето съществува една традиция за взимане на решения от страна на държавите членки. La, la cuestión de la, de la dimensión social, que, que no es muy visible. Що се отнася до социалното измерение, и тук нямаме толкова голяма видимост, ние трябва да сме наясно с разликите тук, както казах и преди. По отношение на опор, ние не можем да определяме законодателно социалните взаимоотношения. Тук говорим за различен вид компетентности, за различен вид прерогативи и правни актове. Тоест, ние не можем да регулираме социалното измерение. Това не означава, че не възникват социални опасения, някакви тревоги, свързани с социалния аспект. Напротив, има две-три основни области, където виждаме тези проблеми, например във връзка с малките риболовни стопанства, където има големи трудности. Тук това е свързано с социалните измерения. Също така и някои инструменти, като например прехвърляемите риболовни концесии, и тук нещо положително, което се вижда при използването в тези страни, е, че приходите са по-добри, заплатите са се качили, въобще приходите като цяло са нараснали. Това е положително, защото явно тази работа не е толкова привлекателна за младите хора в районите, в които приходите са нараснали, това означава, че тук се подкрепа, тук се дава един положителен тласък и на социалното измерение. И накрая, когато говорим за социалното измерение в изготвянето на финансовия регламент, той не е прият все още, така че няма да навличам в, навлизам в толкова а, детайли. Ще дойде момента и в който ще ви представи финансовия регламент. Това ще бъде по някое време в през декември. Защо пък нямаме разпоредби свързани с спортния риболов? Вече като че ли сме провеждали тези дебати по принцип, особено по отношение на регламента за контролиране, който беше много противоречив там са включени дадени разпоредби, които казват, че ако и когато спортния риболов стане особено важен за ресурсите, в този случай трябва да се вземат мерки на ниво, на общностно ниво, но на този етап не можем да преминем по-нататък. Не можем да регулираме спортния риболов от Брюксел. Ще трябва държавите членки да се справят с това. Ще трябва, разбира се, да се въведат някои основни принципи. И когато е имало желание, ние сме правили това. Най-добрият пример е Средиземно море, където има разпоредби, забраняващи спортния риболов на определени видове в определени периоди. Тоест, когато има необходимост, ние предприемаме мерки, съответните мерки, но по принцип не правим това. Също така искам да разгледам и един друг въпрос, в който се казва, че регио... регионализацията не е достатъчна. Председателката призовава оратора да приключи своето експозе. Сега последно, ако искаме да навлезем по-надълбоко в регионализацията, и да разглеждаме максимално устойчив улов регионално, всъщност вие сте с законодателя, който трябва да приеме някои фундаментални мерки, така че от вас зависи и вие трябва да решите това. Вие не смятате ли, че максималният устойчив улов е много важен? Не, когато говорим за този устойчив улов, то е много важен. Но не смятаме, че тук имаме изцяло такава връзка с регионализацията. Може би според вашите доводи да, но не според нашите. Сега да продължаваме нататък с вашето одобрение. Нека да оставим 15 минути за оставащите доклади. И след това ще чуем отговор на комисията, без да имаме други оратори. Най-напред първия оратор, след това ще чуем комисията. Иначе ще трябва да отложим разглеждането на някои точки, но нека да направим това. След това ще чуем реакциите на комисията. Господин Стивенсън. Благодаря много, госпожо председател. По отношение на графика за общата организация на пазара, както и госпожа Родъст, предлагам на 19 декември да се проведе гласуването на, изслушване, след това на 24 и 25 януари да се обсъди изслушването заедно с националните парламенти 29, 28 феврари и след това на 21 март ще е, е последното разглеждане тук на доклада. Ще имаме и крайен срок за подаване на измененията. Измененията да се обсъдят на 24 и 25 април, след това на 30 май да се гласува в комисията и от между, 5, между 2 и 5 юли на пленарното да се гласува. Основните въпроси е как общата организация на пазара допринася за устойчиво производство на риба, как да се подобри координираността на пазара, глобалната конкурентна способност, как да се преодолее липсата на предвидимост – на пазара, като се има предвид, че потреблението на рибни продукти се увеличава в Европа, как да подобрим информираността за потребителите и избора, който им се предоставя и накрая присъствието на твърде много регулиране, как може да се опрости бюрокрацията. Това са основните въпроси, с които ще се занимая и се надявам, че ще мога да го направя с помощта на колегите и а, с консултация. Thank you, uh, Madam Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Това е част от целия пакет реформи, Голяма част от вниманието в реформата на рибарството се насочва към производството и е много важно точно как се организира пазара. Ще имаме възможност да разгледаме и друг важен елемент, а именно международния малко по-късно. Както каза току-що господин Стивенсън, един от важните проблеми е, че има твърде много административни изисквания. Затова е, реформата предлага опростяване на административните изисквания, да се засили ролята на економическите оператори, да се въведе нова логика за пазарна подкрепа и интервенции и да се въведат предложения е, във връзка с етикетирането. Нека накратко да се спра на отделните елементи. Опростяването. Първият важен елемент там е намаляването на броя на правните актове. По-настоящем има 4 регламента и 23 прилагащи регламента. Всичко това ще се сведе до един регламент, 4 акта за приложение и 4 делегирани акта. Другият важен въпрос е повече отговорност за операторите. Задължение за отчетност, реформа на финансовите инструменти, там също ще има простяване и ще се стигне до един единствен инструмент в крайна сметка. Вторият важен момент тук е засилването на ролята на операторите. В предложението се дават варианти за по-силна организация на производителите, за, е, включително и за поемането на отговорност, за укрепване на междуотрасловите организатори, е, организации за подкрепа на наднационалните инициативи и за развитие на економическа интелигентност, т.е. операторите по-добре да разбират пазара и какво се случва на него, да реагират и е, да намират своята, своето място на пазара. Третият елемент въвеждането на нова пазарна логика и нова логика на намесите на пазара. Това е първо преразглеждане на маркетинговите стандарти за продуктите и за Европейския съюз и за вноса и за произведените в Европейския съюз и за внесените продукти. Тук основната амбиция е производителите да могат да извличат повече стоеност от продуктите си. Ако въпросът е какво точно се прави, дали, е, важно е дали производителите се занимават само с първия елемент на веригата на производството или е, продължават нататъка. Дали просто ловят риба или се грижат тази риба да бъде доставена до потребителите в такива условия, които да доведат до повече стойност е, за производителя. Механизмите за намеса. Те също ще бъдат променени. Премахва се подкрепата за простановяване на дейност – извинете, за изтегляне от пазара. Целта е да не се изхвърля, да не се насърчава изхвърлянето на храна. И да се насърчи по-добро планиране. Тоест, ако е очевидно, че не е сега подходящия момент да се пласира продукт на пазара, тогава да се намери начин той да се трансформира или съхрани, така че от този продукт да може да се извлече по-голяма стойност. Тук играят своята роля и организациите на производителите, които могат да правят предложения за цените. Другият важен въпрос е етикетирането е, и отговорното потребление. Много важно е на етикетите да има задължителна информация. Тя също да се предоставя и на консервираните и преработени продукти, да има ясна информация за происхода на продуктите. И когато говорим за проследимост, потребителите да знаят откъде идват тези продукти. За това става дума. Да има информация за датите на улов и за това дали продуктът е пресен или размразен. Има възможност и за въвеждане на рамка за доброволно предоставяне на информация. Така ще стане възможно да се въвежда допълнителна информация на доброволен принцип, за да се подчертае някаква специфична характеристика на продукта. Така, потребителите ще получават повече информация и ще могат, ако искат, да купуват по-доброкачествени продукти, да знаят кои са те и да са готови да плащат повече за тях. Благодаря много. Благодаря. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно външното измерение на общата политика в областта на Жа Левен. Благодаря, госпожа председател. Ще бъде възможно най-кратка. Графикът все още не е уточнен. Очакваме да изготвим един работен документ за споразуменията за партньорство в областта на риболова – всъщност даже два работни документа. Основното тук е тези споразумения да настояват за устойчив риболов. Усилията на Европейския съюз да продължават да се подобряват, да има двустранни споразумения с трети страни, които да позволяват някаква рамка за управление. Говори се също за връзка с политиката в областта на развитието. Това са елементите, които ще се обсъдят през следващите няколко месеца. Очаквам да чуя предложението на комисията. Uh, uh, Благодаря, госпожа Льовин. Благодаря, госпожа председател. Да, действително това е третият елемент – в него не става толкова дума за законодателство, колкото за намерение в областта на политиката. Защо включваме това измерение? Ами, първо, европейски флоти присъстват във всички океани. 24% от улова са, са в, е от извън европейски води. Друг важен въпрос е организацията на пазара, тъй като нашият пазар е изключително голям. Над две трети от внос от е, потребяваната риба в Европейския съюз е внесена. Именно заради това е необходимо да внимаваме точно как се управляват рибните ресурси и на други места. Друг важен въпрос е сигурността на доставките за потребителите. И така. Има множество елементи на това външно измерение, както бе споменат, които бях споменати от госпожа Левен. Първо, има множество... Организацията се провежда на ниво ОНЕ и Организацията за храните и селското стопанство. Ние участваме във всички регионални организации за управление на риболова. Много активно и се стараем позицията ни да бъде чута. Така че усилията ни за осигуряване на устойчив риболов се провеждат и в международен план. 85% от рибните запаси се свръхексплуатират. Става въпрос за запасите по целия свят. Затова е много важно с регионалните организации за управление в областта на рибарството да се обсъдят възможностите за по-добро управление. Участваме активно в тези организации и е много важно устойчивостта и доброто управление да са централни Можем да работим в регионалните организации пряко, чрез присъствието си там. Можем да работим и двустранно. Можем да работим с, двустранно с всеки един от партньорите и да сформираме съюзи. И за, за, за да можем да постигаме конкретни цели. Ето, например, можем да се объединяваме с други участници в тези организации по отношение на въпроси като нелегалния, недеклариран и нерегулиран риболов. В рамките на регионалните организации можем да се погрижим организациите да работят възможно най-ефективно, и на, за по-добро събиране на научна информация Важно е да се подобри начина на вземане на решения в тези организации. Един от важните въпроси тук е свръхкапацитета. С него искаме да се занимаем за в бъдеще. В глобален план много важен въпрос е Организацията за храните и лекарствата, извинете, за храните и селското стопанство. Там участваме активно в техническите дискусии. ратифицирахме а, споразумението за мерките а, на пристанищата и участваме в наблюдението на неговото приложение. Друг важен въпрос е свързан с консервацията на рибните ресурси извън националните е, територии. Много важен въпрос. И както вече бе казано, следващата година ще се проведе Рио плюс 20, е конференция, на която ще се работи по много множество важни въпроси. Друг важен въпрос са двустранните споразумения. Говоря за споразумения за партньорство в областта за риболова. И там се налагат реформи. Те трябва да бъдат устойчиви. Тоест, споразумение за устойчив риболов. И за това трябва да се настои да се работи въз основата на научни изследвания, да се лови само излишъка на ресурсите и да се уточни въпроса за достъпа. Например, ако по научни данни са определени максималните възможности за улов и една част от тях се резервира за съответната страна, тогава останалия процент може да бъде предоставен на други страни за риболов но ние не сме единствените, които ще участват, да кажем, в надпреварата за тези дялове. И въпросът е да не плащаме двойно за едно и също качество. А, за, една, и, за едно и също количество. Това са основните елементи. По-добра оценка на възможностите за риболов информация за това какви количества са били предоставени на други не... страни извън Европейския съюз и подобрение на сътрудничеството между отраслите. Както знаете, в тези споразумения за партньорство има два елемента. Плащаме за достъпа и за правата за риболов, но от друга страна плащаме и на съответната страна, за да под подобри структурата и управлението на своя риболов. И там е много важно средствата да се насочват правилно и да има средства, е, които, като се вземе предвид и капацитета за освояване в е, страната партньорка. По-настоящем тези средства идват от е, различни източници – и е, това не е много добре, защото по някой път може да се окаже, че имаме правно задължение да изплатим средствата, дори в случаи, когато не сме особено сигурни, че мерките са правилно приложени и че средствата отиват там, където ние бихме искали те да отидат. Затова трябва да се погрижим за в бъдеще нещата да бъдат ясно разделени, да имат две цели – достъп – и техническо сътрудничество. Какви са другите елементи в споразуменията? В тях Европейският съюз плаща за достъп, а собствениците на кораби също плащат. И за това би било добре да се насъчат собствениците на риболовните кораби да участват в плащането на сумата, която е необходима за осигуряване на достъпа. Ще въведем и разпоредби, които не са пряко свързани с риболова, например клауза за правата на човека. Защото ако сключваме споразумение с дадена страна, е необходимо да се включат някои основни елементи, включително зачитане на правата на човека и ако има нарушение, можем да преустановим действието на дадени протоколи или на цялото споразумение. Очаквам да обсъдим този въпрос по-подробно с всички вас. Благодаря. Благодаря на комисията. Ние ще продължим да обсъждаме тези теми на следващите заседания на комисията. Мисля, че първо трябва да обсъдим докладите на госпожа Любин и на господин Стивенсън и след това доклада на госпожа Родос, защото той е малко по-сложен. Ще организираме дискусията така, че тя да не се провежда в края на заседанието. Благодаря ви сега. Днес след обед имаме изслушване на тема социално-економическа жизнеспособност и решения за малките по мащаб рибни стопанства. От 15 часа започва изслушването. Очаквам.